Yes, we'll start with point one. И така започваме с първа точка от дневния ред. Първо искам да кажа добре дошли след едно прекрасно лято, поне в северната част на Европа. Надявам се да е било такова и в останалата част на Европа. Надявам се да сте си починали. Благодаря ви за присъствието. Можем ли да приемем дневния ред без изменения? Да, можем. Благодаря. Езиците, всички езици е, са налични без харватски и ирландски. От 9 до 12 и 30 ще имаме също и превод на е, знака, извинете, на езика на знаците. Одобряване на протоколите или жестомимичен превод. Можем ли да одобрим протоколите? Добре, четвърта точка. Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания. Имате едни картончета пред себе си, там където седите. Ето ги. Това са тези карти за по-лесен достъп. Можете да ги използвате при обмена на становища при това заседание и особено по време на тази точка от дневния ред. Червеният картон означава, че участниците не разбират какво казва оратора и информацията трябва да бъде повторена, по-просто. Жълтото картонче означава, че се говори прекалено бързо и трябва да се забави темпото. И зеленото картонче означава, че всичко върви наред или добре. И така, ако искаме да бъдем добри ученици, може да използваме тези картони, за да може да упростим живота на някои и всъщност на всички. Казвайки всичко това, давам думата на оратора, госпожа Стивенс, заповядайте. Chair, colleagues. Госпожо председател, уважаеми колеги, надявам се да сте прекарали отлично лято и сега сте освежени и готови да започнем новата парламентарна година. Готови сте да работите. Работата не е лесна за хората с увреждания. Искам да направя така, че а, нашето заседание да е напълно достъпно за хората с увреждания. Искам да благодаря на секретарята за подкрепата при организиране на достъпа до това заседание и също така всички да бъдат приобщени във всички аспекти на този процес. Казвала съм го и преди, ще се повторя, но искам и се всички заседания на комисиите в парламента да бъдат достъпни за хора с увреждания. Европейският парламент е модел и ние трябва да водим, да бъдем в авангарда на онези, които дават достъп на хора с увреждания. Що се отнася сега до самия доклад? Проекто докладът е плод на работата на много организации на хора с увреждания, включая форума на хора с увреждания в Европа. Искахме да направим така, че да се отрази мнението на тези хора като цяло. Има различни глави този доклад. Една от тях е свързана с действията, задължението на европейските институции, пропуските в доклада за напредъка на Европейската комисия, имайки предвид наблюденията. След това ефикасна стратегия за хората с увреждания 2030 година. Това са основните сфери, върху които се съсредоточих в тази стратегия. Имаме нужда от спешни действия. Трябва да се създадат нови стратегии. Знам, че други комисии също ще работят по темата, но и нашата дума трябва да се чуе. Искам да подчертая също определението на хора с увреждания, да бъде разширено то, особено що се отнася до различните политики, където да се прилага. Що се отнася до заедостта, бих призовала държавите членки, където има пропуски, да не създават бариери, пред хората с увреждане и тяхното участие на пазара на труда. Всички правни пречки пред съедостта трябва да бъдат отстранени. Например, различните закони, свързани с попечителството. Измененията. 93 изменения съм получила до момента, доста са. Искам да благодаря на колегите за техните идеи. Благодаря също и на организациите, които са изпратили свои изменения. Работя по няколко текста. Измененията ще бъдат изпратени до другия понеделник, за да бъдат подписани от докладчиците в сянка, групите с увреждания, на хора с увреждания, извинете, и колегите докладчици в сянка ще могат да ги видят. Ако някой друг се интересува, ще ви ги изпрати, ако искате да се подпишете под някои от тези изменения. С удоволствие ще работя с докладците в сянка и се надявам да ме подкрепите, да подкрепите тези изменения, които се предлагат. И те са подкрепени също от форума на хората с увреждания в Европа. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Стивенс. Давам думата на колегата Плура. Благодаря. you. Друга Хелго, дrodzy koledzy. Благодаря, уважаема Хелга, скъпи колеги. Първо искам да благодаря най-сърдечно на Хелга, да я поздравя най-сърдечно за подготовката на този толкова комплексен доклад. И разбира се, всичко това е извършено в тясно сътрудничество с всички организации, които защитават правата на хората с увреждания. Знам, че големината на доклада, която е ограничена, не даде възможност на докладчика да включи всички аспекти и се надявам, че измененията ще дадат принос в тази насока. Аз също съм внесла изменения. Мисля, че трябва във всички случаи да използваме по-интензивно модерните технологии, за да увеличим достъпа и да премахнем бариерите. Мисля, че трябва да разработим повече главата за стратегията до 2030 година. Подчертавам, че е много важно всички заинтересовани страни да участват в дефиницията на целите в установяването на диагнозата и провеждането на мониторинг. Освен това, е необходимо Европейския фонд да се използва стратегически, за да може с национални средства и с средства от частния сектор да се извърши комбинация и по този начин да се увеличи динамиката при изпълнение на целите. По мое мнение, стратегията е тясно свързана с други много важни документи – в частност с стратегията Европа след 2020 година. Надявам се на добро сътрудничество с докладчика и с докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. Госпожа Блинкавичута има думата. Пирмининка. На пирмауся... Е... Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика Смятам, че сме подготвили един добър проект доклад. Искам да благодаря на колегата за подготвителната работа, както и всички заседания, които се проведаха и доведоха до този проект доклад. Всичко това даде възможност на всички заинтересовани страни да участват, да обменят мнения и така излязахме с един солиден проект доклад с ясна структура. Сега може да работим заедно по него. Съгласна съм, че тук трябва да се съсредоточим повече върху новата стратегия на Съюза за новия период. Мнозина насърчаваха, призоваваха комисията тази година да излезе с преглед на старата или настоящата стратегия. Това не се случи, затова според мен трябва да се съсредоточим върху новата стратегия. Още нещо от общ характер. Мисля, че предпочитаме да използваме по-меки формулировки. Аз смятам, че е нужна по-твърда формулировка. Това е доклад на Европейския парламент и за това трябва ясно да заявим какво смятаме, за да може да бъдем чути от други институции и от държавите членки. Ако само посочваме, обръщаме внимание, препоръчваме, никой няма да ни чуе. А положението с хората с увреждания в държавите членки така няма да се промени. Искам да кажа няколко думи за достъпа на тези хора. Да, съгласна съм с докладчика, че е нужна една по-холистична дефиниция, която да бъде включена във всички е, сфери и най-вече в транспорта. Но задължителни изисквания за достъп в момента има само в железопътния транспорт. Ще направим голяма стъпка напред, ако заложим такива изисквания за целия обществен транспорт. Съгласна съм, че позицията на парламента по този акт за достъп е разочароващ. Някои аспекти бяха подобрени в Комисията по заедостта, когато обсъждахме първоначалното предложение на Комисията, но това бе загубено в водещата комисия за правата на потребителите. Смятам, че достъпа на, до обществения транспорт, до основни услуги ще бъдат много полезни не само за хората с увреждания, но и възрастните хора. Трябва да се съсредоточим точно върху тази глава в доклада. Сега за заетостта. Аз ще изляза с изменение към главата заетост и искам известни пояснения от докладчика свързани с параграф 6 за това, че социалните плащания не насърчават хората с увреждания да участват на пазара на труда. Какво е имала предвид докладчицата? Има предвид, че когато има човек с увреждане, и той намери работа, той спира да получава социални плащания или нещо друго. Мисля, че всички биха се съгласили, че хората с увреждания искат да живеят един независим живот, автономен живот. Те искат работа, искат заетост. Често обаче това е недостъпно за тях поради увреждането или защото работната среда не е адаптирана към потребностите им. Не смятам, че социалната подкрепа или някакви видове плащания тук играят важна роля. Или пък, че са някаква пречка. Не смятам, че ние в Европейския парламент трябва да подчертаваме точно този аспект е, и в същото време да казваме на държавите членки, че хората с увреждания нямат нужда от допълнително подпомагане, за да бъдат пълноправни членове на обществото. Още няколко думи за заетостта и пригодността за заетост на хората с увреждания при един отворен пазар на труда. Говорейки за всичко това, трябва да видим как европейските инструменти могат да бъдат полезни в тази посока. Благодаря ви и се надявам да работим заедно по изготвянето на този доклад. Благодаря, госпожа Харкин я няма. Сега давам думата. Госпожа Конева, заповядайте. Това видим къде има гръцки. Оле. Калимера, габите се надали в ЕФ, хоме се оло самия демаргики киноволевтики сезон. Е, тора, ме тук има от Европа екис, стратегики си атин на перия. Нещо системата с карта απολαμβάνουν οι άνθρωποι με αναπηρία. Και αυτό είναι το πολύ θετικό. Αλλά πώς υλοποιείται οι καλές протезис. Трябва да видим как трябва да се реализират различните декларации и добрите намерения. Има различни механизми за контролиране на прилагането, конкретното прилагане на тези политики и това е всъщност първото, което трябва да бъде победено трябва да съществуват механизми, които са цялостни механизми, които да контролират прилагането на тези политики. Като идеята тук е ползата, благото да стигне до последния гражданин във всяка една държава членка. А, защото има много важни мерки, които биха могли също така да определят самия живот на гражданите с увреждания. И в този смисъл говоря за Европейската харта на хората с увреждания и за единната система за сертифициране на а, уврежданията. Има тук а, едно противоречие, което може да се окаже опасно. Имаме чудесни декларации и тези прекрасни декларации как ще се съчетаят с спазването на основните права на всички лица, включително хората с увреждания. Европейската комисия иска да урязва бюджетите, допълнителни съкръщаване на бюджетите и какво се случва тогава. А, имаме финансов контрол, а говорим за права. Това засяга по-специално хората с увреждания. Така че Европейската стратегия за хората с увреждания е един цялостен текст и ние като депутати в Европейския парламент трябва координирайки се с другите комисии, да направим така, че това, е една, това да се превърна в една правилна, коректна практика и отношение към тези хора. Нужно са контролни механизми. В този смисъл съм напълно съгласна с предложението, което се прави от докладчицата Стивенс. Ние ще излезем също с някои изменения, за да можем да подобрим този текст. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Зданока. Благодаря, госпожо председател. Ние изцяло подкрепяме доклада на Хелга Стивенс. Високо ценим че бяха консултирани лицата с увреждания при изготвянето на доклада. По всяка от е, точките, очертани в е, доклада, има някои приоритети. Според нас те са следните. Първо, достъпност. Ние считаме, че Европейският съюз трябва да определи правила за достъпността на обществените пространства, на архитектурната среда. Необходимо е законодателство на Европейския съюз, е, за да се гарантира такава достъпност както вече беше подчертано. Относно участието, считам, че Европейската комисия следва много внимателно да следи прилагането от страна на държавите членки на предварителните условия за преминаване от услуги, базирани на институции, към такива, базирани на общности. Също трябва да се отчита и влиянието на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Относно заетостта, основната стратегическа цел е да се увеличи заетостта сред лицата с увреждания на пазара на труда и държавите членки трябва да обменят най-добри практики в тази сфера. Европейската комисия и държавите членки трябва да насърчават прилагането на социални, социални клаузи в обществените поръчки, за да се гарантира участието на лица с увреждания. Относно образованието и обучението, новия дневен ред за умения, най-вече по отношение на ключови умения, трябва да има предвид и участие от страна на лицата с увреждания. Относно социалната закрила, ние работим по доклад за минимален доход и като се има предвид проблемите на лицата с увреждания, е необходимо да се предвидят схеми, които да са достъпни за лица с увреждания, които не са заети на пазара на труда, трябва да се гарантират минимални доходи на лицата с увреждания. Относно твърдението на докладчика за това, че са необходими ясни дефиниции за увреждания, ние споделяме необходимостта от подобно дефиниране, като се има предвид залегналото в Конвенцията за правата на лицата с увреждания. Благодаря. Госпожа Агея има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на колегата Стивенс за работата, която е извършила и което ни представя днес. Ще засегна два момента, които са включени в този доклад. Когато се говори за заетост, за обучение и образование, трябва да се каже следното. Гарантиране на заетост на хората с увреждания, гарантиране на обучението на тези хора преминава по един път, който започва от достъпа. Достъпа до образование и достъпа до а, пазара на труда. Аз съм италянка и в моята страна все още има архитектурни бариери, които са първата пречка а, пред а, децата, за да стигнат те до училище. Да се гарантира да се гарантира обучението е първата важна стъпка. Трябва да дадем възможност на децата да ходят на училище. Това започва обаче от излизането от вкъщи. Не можеш да използваш обществения транспорт, за да можеш да стигнеш изобщо до училище. Така че говорим за основни права, които трябва да бъдат опазени, но става дума също така и за едни предварителни стъпки, които в моята страна все още не са реализирани изцяло. Тази стратегия ме притеснява. Говорим а, за 30 години, за 20 години стратегия. Това означава, че ще продължават да се раждат деца, дори деца, които се раждат днес, които в момента, в който тръгнат на училище или отиват в университета, ще имат проблем с достъпа до училище, а ако говорим за пазара на труда, се отварят още повече а, проблеми. Да, има отлични модели днес, където има пълна интеграция, където не съществува а, никакво разграничение а, между един човек без увреждания и такъв с увреждания, където хората с увреждания са напълно интегрирани. А, и изобщо няма никакви притеснения един такъв човек с, с професионалното си израстване. Това са отлични модели и ние ги гледаме с възхищение, но от друга страна си казваме какво се случва при нас. Това са модели, където хората са напълно интегрирани и самите те създават своята дейност и могат да подходят творчески. Липсва не само стратегия, липсва желание, конкретно желание да се премахнат тези пречки а, пред хората. Защото ние продължаваме да разграничаваме света на хората с увреждания и света на нас, които се смятаме за така наречените нормални. Тази граница между многообразието, хората с увреждания и така нататък е прекалено видима, е все още част от езика ни не успяваме да премахнем бариери, ментални и други. И хората са изправени пред материални пречки, бариери. Това е първата пречка, която трябва да се премахне. Трябва да се мисли за един общ език, да не създаваме ние различия, дори когато говорим, дори когато сме изправени пред тази действителност, а тя е действителност каквато и да е тя. И закъсняваме в това отношение. И не с 2-3 години, а с 100 години, ако щете, или 50, хайде. Необходими са конкретни действия, ефикасни действия, спешни действия. Само с а, незабавни действия ще спрем да говорим за уврежданията, защото просто това ще бъде част от е, нашия свят, това ще бъде управляван е, процес, който ще бъде приобщен процес и няма какво да се решава като проблем. Просто трябва да се премахнат пречките, за да бъдем всички нормални. Благодаря. Благодаря. Госпожа Мила. Благодаря, госпожа председател. По това досие, което е много обширно и по което се работи в много посоки, е необходимо да се отиде по-далече по отношение на дефиницията на това какво представлява увреждане, както иска и докладчика. Това е дали става дума а, за някакъв недостатък. Не може да се разширява непрекъснато а, дефиницията на този термин. Говори се за лица с увреждане най-общо. Тук сякаш а, а, прозира а, мнение, че има някакво преследване или дискриминация спрямо лицата с увреждания. За щастие има голямо а, разнообразие между хората. Трябва да може да се а, приеме увреждането първо от самото вредено лице и от останалите, търсенето на равенство на всяка цена, дали това е решението. Както каза госпожа Аге, има множество бариери, които в голяма част са технически, философски или доктринални. и е необходимо да се намери някаква компенсация за лицата с увреждания. Е, Европа не е направила всичко по това досие и за това трябва да се има предвид нуждата от запазване на достоинството на лицата с увреждания. Относно заетостта и обучението, ние говорим за тези неща в точка 15. Необходимо е да са много бдителни службите, свързани с инспекциите по труда, с медицинските услуги, за да могат лицата да работят на през частична заетост. Има и лица с увреждания, които по различни причини не могат да работят. Необходимо е Европа да окаже съдействие. Това е нейната роля. На следващо място родителите на деца с увреждания. Какво може да се направи за деца още в ранна детска възраст, за тяхното обучение от дома, в зависимост от степента на увреждане, как да се гарантира социална закрила. Доста често тези лица получават по-низко заплащане освен това, какво може да се направи за пенсиите на тези лица, за да могат те да бъдат независими? Искам да благодаря още веднъж на докладчика за това, че имаше коража да се заеме с една, едно толкова обширно досие. Благодаря, господин Пирински има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам целта, която е заложена в доклада, така както беше заявена и от докладчика, а именно първо да се изложи становището на Европейския парламент по стратегия на Европейския съюз за лицата с увреждания до 2013 година, както и по доклада на комисията за напредъка освен това, да се каже какво трябва да залегне в следващата стратегия, да се видят какви са недостатъците между първоначалното, а, първоначалния текст и това, което а, фигурира в доклада за постигнатия напредък, изготвен от комисията. Конвенцията е първият договор в тази сфера, ратифициран от Европейския съюз, което е особено значимо и по отношение на това, което казва Европейския парламент за текущото състояние по всички тези толкова важни ангажименти, които са поели Европейския съюз и държавите членки в това отношение. И искам да се спра на две-три неща. До сега стана дума за заетостта. Аз споделям становищата, които бяха изразени, че този въпрос би могъл да доведе до по-конкретни предложения от страна на парламента, да се гарантира, например, създаването на социални предприятия, които да наемат лица с различни форми на увреждания. Не става дума само да им се намери някаква работа изобщо. В тези предприятия хората трябва да намерят смислена заетост в осигуряването на стоки и услуги, които се ценят на пазара за които има силно търсене, например детски стоки, различни други видове продукти. В тези предприятия се създава и микроклимат. Хората да чувстват, че принадлежат към едно цяло. В България имаме трайна традиция в подобни кооперации, подобни социални предприятия за лица с увреден слух или зрение. И те високо се ценят от страна на обществото заради приноса, който дават. На следващо място достъпността в системата на образование. Ние трябва да отдадем приоритет на публичните инвестиции, за да бъдат изпълнени ангажиментите в тази сфера, тъй като има склонност да се прилагат финансови инструменти за подобни проекти и това не е много насърчително, меко казано. И на последно място аз изразявам ам, съгласие с казаното от някои от колегите, като госпожа Блинкавичуте, че парламентът трябва да е много ясен, що се отнася до това, какви са недостатъците, какво е залегнало в конвенцията и какво е реалното състояние. Комисията също има ясни ангажименти да бъде много по-ясна, много по-настойчива към държавите членки, за да се промени реално ситуацията, която беше описана като тревожна от колегите и не се подобрява. Благодаря. Господин Фонтулис има думата. Благодаря, госпожо председател. Проектът за резолюция на парламента и доклада на колегата Стевенс покрива широк спектър от мерки в областта на Европейската стратегия – ако държавите членки не поемат задължение да изпълнят това, което обсъждаме тук и по което ще приемем решение, ще остане всичко само на хартия. И просто добри пожелания. Действията, които се извършват от госпожа Стивенс, мога да посоча, че е, наистина те са добри да включват е, родители и деца с ображдания. Едно семейство, което има дете с увреждане, страда много от този факт и също така това до голяма степен ограничава качеството му на живот, достъпа до социалния живот и света на труда. Наистина би било лицемерно, ако ние разработваме предложения, а Европейския съюз и тройката непрекъснато искат е, съкръщаване на социални надбавки и това засяга, разбира се, хората с увреждания, особено в страни, които страдат от економическа криза, като например моята страна Гърция. Имаме членове на правителството, които работят съвместно с комисията, за да не се прилагат тези съкръщения на средства. Има и проблеми в публичния сектор, има ограничения в транспортния сектор. Ние трябва да изминем дълъг път, докато изпълним това, което всъщност трябва да бъде нещо съвсем естествено. Благодаря ви, господин Фонтулис. Давам думата на госпожа Стивенс. Ако имате да кажете нещо накратко на базата на разискванията до тук. Да, благодаря ви, госпожа председател, че отново ми давате думата. Искам да благодаря на 8-те изказали се и споделили мнението си за този доклад. Искам да ви благодаря за силната подкрепа. Ще разгледам измененията, ако има и допълнителни. Някои от колегите поискаха да се постави акцент върху новата стратегия за хората с увреждания. Аз го правя, но трябва да имаме предвид, че този проект от доклад се отнася до прилагането на съществуващата стратегия. И аз искам да следвам утвърдения курс, преди да обърнем поглед към бъдещето. Аз също подкрепям това, че искате да има по-силни формулировки, но все пак трябва да останем в рамките на нашите компетенции. Що се отнася до акта за достъпност, съгласна съм напълно сказаното от колегите, ние ще продължим да настояваме за прилагането на а, този акт, но той е извън обхвата на настоящия доклад. Аз ще направя всичко по силите ми за да се подобри този акт за достъпност. Надявам се, че все още имаме възможност да го променим, за да не се допусне разводняване на текста. Вие споделихте доста сфери, включително транспорта, по параграф 16, свързана с помощите. Тук в Белгия, например, ако едно лице с увреждане получава като доход помощи и ако се намери междувременно работа, губи право на тези помощи. И много трудно е, след като установят, че дадената работа не ги устройва или не могат да вършат, да се върнат отново към схемата за получаване на помощи. Не зная дали има подобни пречки и в други държави. Системата за помощите за лица с увреждания трябва да е свързана с заетостта и да не се губят правата на такива помощи, след като лицето си намери работа. Относно дефинициите, напълно съм съгласна, че те трябва да се изяснят и използваме като източник Конвенцията на ООН в Европейския акт за достъпност. Някои от колегите казаха, че дефинициите трябва да са по-ограничени, но ако обърнем поглед към конвенцията на ООН. Там дефинициите са много по-обширни. Може би някои от колегите не са наясно, защо е важно да имаме по-широки дефиниции, да се включат, например, лицата, които са в напреднала възраст или пък които имат умствени увреждания. Благодаря ви за вашия принос и очаквам да продължим съвместната ни работа. Ще дам думата госпожа Мигиоси от комисията. Искате ли да кажете нещо? Не. Искам да благодаря на докладчика Стивен за високото качество на доклада. Ние ще го използваме при оценката на настоящата стратегия и при изготвянето на следващата. Искам също да благодаря на всички участници в дебата. Към този момент нямаме други забележки. Благодаря. Графикът е както следва. Крайният срок за изменение е 6 септември до обяд. Разглеждането на, измен... Разглеждането на измененията ще бъде на 28 септември. Гласуването в Комисията по заедостта ще бъде на 19 октомври и в пленарна зала ще се разгледа през ноември 2017 година. Благодаря ви много. Ние сме малко напред с времето. Можем да пристъпим към разглеждане на пета точка от дневния ред – проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Искам да дам думата най-напред на докладчика Палома Лопес Бермехо. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да посоча, че се надявам, че всички са си починали добре по време на лятната отпуска. Сега, за пропорционалността, това е един от важните принципи на европейската политика. Пропорционалността е необходима, когато правните актове трябва да респектират правата и желанията на гражданите на Европа. Когато се обсъжда предложение, може да се получи така, че да има силни отклонения от принципа на пропорционалност. В настоящия случай става дума за предварителна проверка на всички нови регулации на професиите, координация на диалога между комисията и държавите членки. Когато се въвежда нов текст, ще има не по-малко спорни случаи, а ще се добавят и нови критерии – за връзката между правото на свободно движение и регулирането на професиите. Тук става дума за прехвърляне на доказателствената тежест между държавите и комисията. Това прехвърляне на доказателствената тежест води до правни трудности. Регулирането на професиите попада в правомощията на държавите членки. Тук възниква проблем, който не трябва да среща недостатъчно внимателно отношение от наша страна. Става дума за спазване на досегашните европейски правила и това е не единствен аспект в който предложението се отклонява от досегашните европейски регулативи. Липсват е, конкретни защитни механизми за регулираните професии и други професии от обществен интерес. И това са проблеми, които са свързани в с това регулиране. Може да се подобри адаптирането на регулирането на професиите към обективните реалности на националните пазари на труда. Имаме също така и е, поръчение от работодателите, от синдикалните организации да се премахнат е, пречките пред взаимно признаване на дипломи и свободно извършване на услуги между държавите членки. Този текст обаче не е подходящият инструмент за решаване на тези проблеми, затова моето препоръка към комисията е да се отхвърли това предложение и да се опитаме по други начини да гарантираме свободното движение на европейския пазар. Благодаря. Госпожа Ясловецка я няма. Не, тук е. Заповядайте. Да, всъщност наистина е няма. Не може да присъства. Извинявам се от нейно име. Ще изчета нейните бележки, които е подготвила за това заседание. Тестът за пропорционалност се включва в стратегията за пазара за достъпа на професии, до професии. ЕНП приветства това предложение. За съжаление, това предложение ще бъде оттеглено и ние не можем да подкрепим проектостановището, ще излезем с изменения. Предложението на Европейската комисия иска да задълбочи пазара на труда за услуги. В бъдеще това може да окаже положително въздействие върху заетостта и да даде достъп до много професии в Съюза. Основната цел на това предложение е да се направи оценка от държавите членки преди приемане на нови правила, за да се види дали регулирането на професиите отговаря на целите и не създава нежелани и непредвидими въздействия. Някои смятат, че това е намеса във вътрешната работа на държавите членки, но според нас отговаря на принципа на субсидиарността, тъй като остава законодателната власт от държавите членки проектостановището не пише такова нещо. Опитът показва, че е много трудно да се сравняват критериите за пропорционалност държавите членки, когато се правят разпоредби за регулираните или защитени професии. Кодифицирането в законодателен документ на такива правила бе единствения начин да има прозрачност, сравнимост и адекватност на тези тестове за пропорционалност. ЕНП смята, че предложението на Европейската комисия е ценно и ще постигне целта си, ако бъде, разбира се, допълнено по един интелигентен начин. За нашата комисия е много важно да защитим заетостта и да направим така, че да се разкрият работни места, да има достъп до професии, особено за младите. Европейската комисия казва, че около 700 000 работни места могат да се създадат с това предложение в Съюза и производителността да се повиши с 5%. Достъпът до някои професии наистина е много труден, особено за младите. Това, за съжаление, много често е резултат от протекционистични мерки и засяга зле местните дори по-пропорционалното нормотворчество ще помогне за придвижването на работници и ще привлече по високо квалифицирани експерти. Нашите изменения ще се съсредоточат върху изменения, които да, да дадат правомощия на работещите, да създадат пригодност за заетост, да има консултационен информационен процес, който а, да е силен. Очакваме сътрудничество с другите политически групи и очакваме, разбира се, конструктивни решения. Благодаря. Thank you. Uh... И аз ви благодаря. Благодаря ви. Вие заместихте госпожа Ясловецка. Госпожо Джентили, готова ли сте да вземете думата? президенте. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа какви проблеми виждам, що се отнася до предложението, което комисията иска, а, нашата комисия иска да направи. Първо, ролята на комисията Ample или заетост по една тема, която е свързана с заетостта, професиите, регулираните професии. ще оставим топката в ръцете на други политики, на други комисии, извинете. Те имат, разбира се, своя роля по тази тематика, но би трябвало нашето становище да е водещо тук. Смятам, че нашата комисия трябва да помисли за това, че трябва да участва в дискусията, и не бива да отхвърля сикит симпличитер предложението на комисията. Трябва да се опита да постигне баланс между нуждата да се регулира пазара в една стратегия от компетентности, които да бъдат обект на един по-осмислен избор, свързан с нуждата от точно едно такова балансиране, от хомогенност на пътя на всяка една от държавите членки. Да, държавите членки имат компетентност в тази сфера, наистина, но имаме една Европа, в която насърчаваме придвижването на хора, насърчаваме мобилността на работещите. И за това е нужно и ние да помислим по въпроса, не само държавите членки. Става дума за опазване качеството на услугите и спазването на определени правила и професионални компетентности. Нужни са и някои изменения, които аз ще направя а, в тази посока. Искам да чуя колегите и да разберем да разбера как да заложим жалоните на нашето предложение, като се стремим към упростяване и участие на социалните сили, на професионалните организации в една Европа, която иска да е Европа на всеки един човек. И в тази Европа ние не можем да спираме пътя на историята, като приемаме разпоредби, които вървят точно обратно на всички процеси, които искат комисията и парламента да извършат. Uh, Благодаря, господин Башир, заповядайте. Госпожо председател, колеги, искам да благодаря на докладчика от ГУЕ за работата по това становище скромното ми мнение е, че трябва да направим така, че регулирането на професии да бъде пропорционално и да няма ненужна тежест, което да пречи на квалифицирани професионалисти да практикуват из целия Европейски съюз. Според Европейската комисия, професиите в Съюза са обект на 6000 различни норми, 47 милиона души в резултат на това имат нужда от някакъв вид разрешение, което да е над и отвъд образователната им, образователния им път, за да могат да работят. До 700 000 работни места могат да бъдат създадени посредством подобряване на нормите в Съюза, смята Европейската комисия. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа и в своите изменения ще отразя своето мнение. Thank you. And... И аз ви благодаря. Имаме ли представители на АЛДЕ? Не виждам. Това означава, че ще дам думата на госпожа Занока. Yes. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позицията на зелените по този въпрос, който е спорен, е, че е избран погрешния инструмент за решаване на един реален проблем. За регулирането е професии. Аз представлявам държава, където Много хора от определени професии търсят работа в друга държава членка и този тип норми им пречат. Защо не сме избрали правилния инструмент? Защото... Да, имаме директива, от 2005-та, 36-та директива за регулираните професионални квалификации. Истинският проблем е, че тази директива не се прилага изцяло. Според мен това е решението на проблема. И това трябва да е основният инструмент, който да се използва от комисията. Проблем с превода на френски ли има? Can that be taken care of? Дали може да се реши този проблем? Има проблем, по който се работи, така че да, ще чуете и превод на френски скоро. Мога ли да продължа? Or... Работи ли вече преводът? Okay. Okay. Madam Zanoka, please. Заповядайте, госпожо Станока, продължете. Ние смятаме, че подходът на комисията, на Европейската комисия, не върви в посока постигане на социална Европа. Един принцип, който нашата група подкрепя. Не е, една Европа, водена от пазарите, където всеки занижава, за да привлече към себе си. Това върви в противоречие с идеята за социална Европа. Смятаме, и отново го подчертавам, че комисията дава ре... грешен отговор. Ще подкрепим докладчика, който предлага да се отхвърли това предложение. Но, подчертавам, че това не означава, че нещата трябва да останат непроменени и че проблемът не съществува. Напротив, съществува. Той трябва да бъде решен и решение трябва да бъде намерено. На първо място обаче това решение трябва да се търси в по-добро прилагане на съществуващи инструменти и по-специално директивата за професионалните квалификации. Благодаря. No... Благодаря. Няма все още представител от групата на либералите. Някой, който представлява СПД? Няма такъв. Мара Бизото от ЕНФ. Или някой друг. И никой няма и от тях. Мистер Marta, the господин Мартен. Искам да се извиня за това, че госпожа Ризато не присъства. Okay, uh, then I think I'll... Добре. Иска ли Европейската комисия да добави нещо? Тук ли е представителят на комисията? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които проявиха интерес и са работили по това предложение. Мейки предвид изказванията, искам да обясня контекста на предложението и да кажа как то се свързва с директивата за квалификациите, която бе спомената и за която се каза, че не е добре приложена и по която трябва да се концентрираме. Първо, директивата за квалификациите е директива, която цели да има признаване на квалификации, които вече са получени. Тя е ревизирана през 2013 година и тогава, а това не бе отдавна, с законодателите въведаха един 59-ти член, който задължаваше държавите членки да направят оценка на своето законодателство и дали то е пропорционално. Защо бе направено то? Това защото са законодателите установиха, че има проблем или може да има проблем с достъпа до професии, особено за млади професионалисти. Този проблем съществува и той е, не винаги се основава на изисквания защита на публичния интерес. Това бе направено след приемането на директивата 2-3 години, след 2013, т.е. приключихме с това преди да направим предложението, което сега обсъждаме. Този процес е, посочи различни проблеми, показа, че държавите членки, макар че комисията им е дала указания, срещат големи трудности при прилагането на критерия за пропорционалност, разработен от Сметната палата. Направихме оценка на оценките, които ни предоставиха държавите членки и много от оценките не бяха добре аргументирани, не бяха ясни, що се отнася до рисковете, които трябва да предотврати тази норма, последствията от един такъв закон, особено що се отнася до достъпа на абсолвенти. Това доведе до предложението, което имате пред себе си. Всъщност ние сме се основали върху една голяма част, новата част от директивата за квалификациите, които изпълнихме заедно с държавите членки и тя работи, и която всъщност показва, че има проблеми, които ние сме обяснили в своето предложение и в оценката на въздействието. Защо се случва всичко това? Има две причини – Както казах, първо държавите членки, независимо от указанията на Европейската комисия, срещат трудности при прилагането на критериите, които разработи Съдебната палата. Ако често държавите членки просто казват, това не се прилага, не казват защо определен критерий за тях е неприложим. Имаме много държави членки също, които не са направили оценка на всички професии и наистина беше трудно за тях да направят такава оценка за регламент, който вече е въведен. Това доведе до решението да задължим държавите членки да направят една такава оценка не експост, след като има вече такова законодателство, а преди да се приема ново законодателство по две причини. Първата причина е, че когато се приема ново законодателство в почти всички държави членки, има някаква оценка за това нужно ли е това законодателство или не. Но тази оценка, както видяхме в техните оценки всъщност е, не отговаря на изискванията на Сметната палата и не е в съответствие с учредителните договори. Затова е нужна тази директива. Имаме и някои гаранции тук, е, за да сме силни, че държавите членки наистина оценяват пропорционалността. Сега, това предложение не казва какви трябва да бъдат тези оценки. Държавите членки решават, както стоят нещата сега и каквато е тяхната компетентност. Те са онези, които законодателстват така, както смятат, с ограниченията от учредителните договори изискването е пропорционалност. Т.е. имаш нужда от законодателство, ако искаш да защитиш публичния интерес и това законодателство трябва да е пропорционално. То не трябва да отива отвъд необходимото за постигане на целта. Това е, заявява и Сметната палата многократно. Е, и това е много важно. Имаме много прецедентно право по този въпрос. Съдът е разработил критерии за оценка на пропорционалността. Всъщност ето това цели нашия тест. Искаме да приложим по-добре една голяма част от директивата за квалификациите. Искаме да го направим по начин, който наистина да сработи, да се разглежда пропорционалността преди да се приеме законодателството, когато държавите членки могат да го направят, имат необходимите ресурси. Голямата част имат определени процедури, които ще бъдат подходящия начин този тест да се проведе, вместо това да се извършва експост. Какво ще е въздействието? Законодателството да стане по-пропорционално, да бъде по-добро, което да означава и по-малко, може да означава и повече законодателство. Всъщност, ние не задължаваме държавите членки да дерегулират, да не регулират своите професии, а просто по-добре да го правят пречките, които забелязваме и които директивата за квалификациите и процедурите за признаване не могат да преодолеят, трябва да бъдат по-малко. Имаме доста оплаквания. Млади професионалисти все още имат огромни проблеми за достъп до пазара на труда. Имаме един случай наскоро, където един автомонтаж актьор от Испания иска да работи в Германия. Нужен е бил юрист, за да мине през процеса. И то не защото Германия недобре е приложила директивата, защото има административни пречки и определен начин, по който компетентният орган работи. И нещата са много по-тежки от нужното. Макар, че директивата за квалификациите може да помогне да се определят определени трудности, това е свързано и с някаква цена и затова става тежко и затова означава, че хората трябва да заплащат определени суми и да полагат усилия за признаване на квалификациите си. То, затова смятаме, че нашия текст ще доведе до по-голяма възможност за придвижване на младите професионалисти, ще има баланс, а това е необходимо, за опазване също така на обществения интерес. Ето това е целта на предложението. Нищо повече, нищо по-малко. Не става дума за дерегулиране, няма никакъв пазар включен тук, нито искаме да занижаваме критерии, не, искаме да направим така, че държавите членки, преди да приемат ново законодателство, да приложат това, което е решил съда на базата на директивата за квалификациите, имайки предвид пропорционалността на текста, който искат да приеме като законодателен акт. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Шомбо. Е, Шамбо, Заповядайте. Е, благодаря ви много. Искам да се извиня два пъти. Първо, защото закъснях. Съжалявам за това. Мисля, че това е резултат от промяната, от това да си в рая и да се върнеш на работа. Съжалявам. И на второ място искам да се извиня от името на колегата Селимович, който за съжаление не може да присъства на разглеждането на това проекто становище и аз ще се изкажа от негово име. Ще прочета краткото му становище. Господин Селимович иска да благодари най-напред на докладчика, мой и негов приятел, госпожа Лопес Бермехо. Господин Селимович обаче е цяло несъгласен с това становище и той иска да сподели следното. Той е напълно несъгласен, че предложението е в нарушение на принципа за пропорционалност и субсидиарност. Това е залегнало в членове 46, 53 и 60 и 3 от договора, където се дават е, правомощия на Европейския съюз е, да регулира в областта на професиите за завършването на вътрешния пазар. Предложението за проверка на пропорционалността според господин е, Селимович не е опит да се регламентират професиите на равнище Европейски съюз, нито пък да се намали закритата за постигане на цели, обществените цели. Предложението е, създава възможности за отворени разговори е, за е, оценка на спазването на принципа на пропорционалност при включването на нови професии. професии. Според господин Селимович, е, това е необходимо, защото в Европейския съюз сега има голямо разнообразие на регулирането на е, професиите, което затруднява вътрешния пазар и мобилността на работниците. Господин Селимович иска да заяви своето желание първо да се разшири обхвата на прилагането и да се включат и услугите, а не само на професиите, които са регулирани в рамките на директивата за регулираните професии. Да се наложи също изискване да се направи анализ на пропорционалността на съществуващите а, норми, особено когато става дума за съществени изменения. На трето място да се увеличи списъка а, на а, това, което води до кумулативен ефект. Господин Селимович иска да подчертая, че ще направи изменения в а, този смисъл. И още веднъж искам да благодаря на Палома за всички усилия, която е, които е положила за постигането на най-доброто за вътрешния пазар в Европа. Благодаря дали а, господин Агия има да добави нещо от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Не, ще дам думата отново на госпожа Бермехо, а но първо на господин Ман. Благодаря. Идеята на Европейската комисия да посочи, че иска да представи препоръки за държавите членки е добра, можем да я приемем. Обаче не трябва а, е, да пренебрегнем едно основно недоразумение. Винаги е било ясно в миналото, че се поставя акцента върху мобилността. Това е чудесно, обаче действителността е друга. Ние искаме качество на професионално обучение и квалификация в държавите членки, да се запази това ниво, а не да спадне. Например, в Германия майсторското свидетелство много често се критикува от части от е, комисията. Това е погрешно. Не трябва да се спира достъпа до пазара. Ние искаме добра квалификация, искаме добро обучение и всъщност е, това е нещо, от което не бих отстъпил. Ако става дума за препоръка, да, съгласен съм. Представителят на комисията каза, че не искат дерегулация, не искат и свръхрегулация. Разбира се, е, беше много ясно и изказването на либералите. Държавите членки не трябва да бъдат е, препятствани да употребяват определени механизми. Но това са механизми за закрила. Това са механизми, които гарантират запазване на качеството. И тези разлики в съдържанието, според мен, трябва да бъдат изтъквани непрекъснато и е, не трябва да имаме стратегия за блокиране на пазара на труда, трябва да имаме стратегия за осигуряване на качеството. Ние искаме не само много работни места, но и качествени работни места. Искаме също така да се използва цялостно квалификацията на работниците. Разбира се, е, нямаме проблем с казаното от е, вас за препоръки, обаче е, трябва да се вземе предвид какви точно препоръки и за това нашата група ще внесе съответни изменения. Благодаря. Благодаря, господин Ман. Сега мога да дам думата отново на докладчика Бермехо за обобщения. Имате думата. Добре, благодаря ви. Благодаря за оказаното съдействие и за вашите изказвания. Първо искам да посоча, че е, всъщност това е нещо, което засегнах във първото ми изказване. Нямаме решение на проблема, което да се предлага от комисията. Аз искам да противореча на представителя на комисията. Трябва да си помислим повече по този доклад, по цялостния пакет от услуги и също така причините, поради е, които комисията се спира на тези пречки и либерализацията на професиите. Тук става дума за взаимно признаване, става дума за унифициране на дипломите, сближаване на дипломите, тяхното взаимно признаване и способността на държавите членки сами да регулират пазара на труда, базирайки се на обществения интерес. Това са основните принципи в случая. И тези основни принципи се застрашават от това предложение. Благодаря. Благодаря. С това изчерпахме списъка на изказванията. Графикът е следния. Крайният срок за изменения е 7 септември до обяд. Гласуването в Комисията по заедостта ще бъде на 6 ноември и гласуването в ИМКО ще бъде на 20 или 21 ноември. Имаме близо 30 минути преди да започнем разискванията по следващата точка от дневния ред за борба срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа. господин Лопес, вие сте тук, но Унези, които трябва да ви чуят, не са тук, така че ще спрем за малко и ще продължим в 10.50, така че моля ви да бъдете тук. Има заявен силен интерес към участие в това разискване. Че...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

Okay, friends, uh, although we are still few members present here. И така, имаме колеги, които вече са в залата. Трябва да се придържаме към графика и продължаваме с разискванията по точка 6 от дневния ред борба срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растеж. Искам да дам думата на докладчика господин Хави Лопес. Имате думата. Благодаря. Госпожо председател, за втори път разглеждаме този доклад. Това е доклад по собствена инициатива на парламента с заглавие «Борба срещу различните видове на равенство като средство за стимулиране на създаване на работни места и на растежа». Внесени са 400 изменения. През това лято ние се запознахме много подробно с тях и сме убедени, че през следващите седмици по време на дискусията ще можем да внесем подобрения в текста и ще можем да намерим решения за постигане на споразумение. Необходимо е да се постигне такова споразумение в парламента по отношение на доклад като този. Сега искам да засегна шест критерии, които искам да заложа в основата на този доклад, така че през следващите седмици да можем да обсъждаме измененията и предложенията. Първо, много е важно да се запази целта на доклада – трябва за първи път да приемем, че неравенството води до много големи проблеми и вреди в социалната сфера, че се пречи на економическия растеж и борбата с това неравенство е една от целите на Европейския съюз, поне трябва да бъде такава. И това е видно от заглавието на доклада. Това е нова цел и трябва да я популяризираме. Второ, с този доклад ние искаме да използваме всичко извършено до сега проучвания, статистики от последните години на рецесия. Има много економически изследвания за неравенството и въздействието му върху економическата и институционалната стабилност. Някои от тези изследвания бяха проведени от европейски агенции, например Европаунд. Те представиха едно такава проучване и парламентът желае да заложи в основата на доклада много точна информация. Освен това, бихме искали да се базираме на консенсуса в институционалния дневен ред във връзка с тази тема. При политическите решения Например, става дума за младежката безработица или младежката гаранция, или пък е, социалния стълб, или пък, че комисията през последните семестри е въвела социални индикатори в своята дейност. Това е нещо, което комисията през последните години си постави за цел и сега включи и такива аспекти. Европейската комисия – пое задължение в това отношение, обаче и парламента даде своя принос, например, за доклада за социалния стълб на Европейския съюз. Важно е този доклад да анализира проблемите и последиците от неравенството, но цел е също изготвяне на пътна карта или разработка на политика за борба с този проблем. Със сигурност ние тук ще имаме различни виждания по начина по който трябва да се направи това и с какви инструменти. Ние би трябвало да проведем дискусия за наличните инструменти и бихме искали да останем в тези три сфери, които са очертани в доклада. Първо, как възприемаме неравенството и различните му аспекти в нашата макроекономическа дейност, как да ги въведем в тази дейност и след това как на европейско равнище можем да провеждаме социална политика, като разбира се трябва да си дадем въпрос с какви инструменти разполагаме. Ние бихме искали да последваме комисията тук и трето, как можем да отправим препоръки към държавите при настоящите условия, за да могат те да извършват по-ефективно преразпределение. Това са трите основни сфери в доклада. Ние ще обсъдим всяка една от тях и по-специално как да постигнем начертаните цели. Пето, искаме да проследим економическите тенденции и как те допринасят за неравенството или поне са причини за него. Тук има емпирични изследвания от последните години във връзка с измененията на пазара на труда, също така какъв е приноса на глобализацията, как се разпределя печалбата, именно по неравен начин. Също така и е, трябва да проучим каква е социалната тъкан. Разбира се, имаме и различни схващания по тези отделни елементи, но е важно да си помислим как тези основни политически тенденции и економически тенденции най-вече се отразяват върху преразпределението и неравенството. И накрая, ние бихме искали, след като проведем дискусията, да включим в доклада особено уязвимите групи, които страдат много от неравенството. Социално неравенство. Основно казваме, че има три основни уязвими групи. Първо, има разлика между половете. Това е много важно. През последните десетилетия в парламента сме работили по този въпрос. И също така получихме изменения от Комисията за жените. След това неравенство между поколенията. Това е също нещо, което сме разглеждали. Детската бедност, безработицата сред младите хора. Всички тези теми вече са разглеждани от нас. И трето, лицата с увреждания и неравенството, на което те са изложени. Надявам се, че по тези теми ще можем да постигнем широк консенсус и ще се занимаем с тези особено уязвими групи и в крайна сметка ще приемем текст, който да отправи послание към Европейската комисия за борба с неравенството. Адам Ко... Благодаря ви за това въведение. Адам Косън е в залата. Има ли някой, който е го замества? групата на НП? Не. Давам думата в такъв случай на Хелга Стивенс. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, първо искам да посоча, че подобно на докладчика съм напълно убедена, че повече равенство и повече конвергенция трябва да бъдат сред европейските приоритети. Неравенството е нещо, от което страдаме всички. Неравенството е спирачка пред економическия растеж и заетостта, а ние не желаем такива спирачки. Как да се борим обаче с неравенството? Този въпрос е по-труден. Аз бих искала да обсъдя този въпрос с докладчика и с колегите. Имам някои изменения към проекто доклада. Първо, не смятам, че отговора на неравенството може да се изразява в все по-голяма европеизация. Докладът посочва директива за отпуск по майчинство, директива за дългосрочни грижи, рамкова директива за достойни условия на труд и така нататък. Посочват се и други европейски актове. Принципът за субсидиарност и пропорционалност не може да бъде пренебрегнат толкова лесно. Тук става дума за основни европейски принципи, които са основани от много важни причини – когато държавите членки желаят е, или по-скоро им бъде наложено едно унифицирано решение в социалната сфера, те не могат да вземат в пълна степен предвид потребностите на техните граждани. И последицата е, че гражданите на Европа ще се отдалечат още повече и това не може да бъде нашата цел. Понятието за субсидиарност не е само правно или техническо, става дума за едно принципно решение на е, тези, които са съставили основните договори и това решение трябва да се вземе предвид. И второ, атипичната дейност не е синоним на експлоатация срещу експлоатацията трябва да се борим. Не може да има работещи бедни, обаче непълната заетост може да представлява ценна альтернатива на безработицата. Групи, които сега са по-малко представени, получават по този начин стимул за влизане на пазара на труда. Аз вярвам, че хората трябва да получават шансове, и тук спада и мрежата за социална сигурност. Трето, в доклада се говори за автоматизацията и последиците от нея. Автоматизацията не бива да се разглежда като опасност, а трябва да си помислим какво въздействие упражнява тя и какво въздействие се очаква от нея в отделните сфери, особено в онези, в които автоматизацията се развива бързо. Това обаче не трябва да води до реакционна политика. Необходима е политика базирана на изследвания и селективност. И тук искам да подчертая специално, че развитието или по-скоро изготвянето на правилната смес от е, умения и е, познания е ключа към решаване на този проблем. Ученето през целия живот може да помогне много в тази връзка. Това води до по-добри резултати на пазара на труда и по-висока производителност. Уважаеми колеги, желая да приключа моето изказване, като ви призова да се стремим към справедливи решения в този доклад, също и по отношение на работните места и създаване на добър предприемачески климат. Тези цели биха ни дали възможност да изготвим добър доклад. Радвам се на сътрудничеството с докладчика в бъдеще. Благодаря. Шампо, the floor is yours. Господин Калве Шамбон има думата. Благодаря ви. Ще говоря на испански язик. Да, ще говоря на испански език, защото и докладчикът говори на езика на Сервантес. Радвам се, че най-накрая се занимаваме много подробно с темата на равенство в парламента. Подкрепям колегата Хави Лопес изцяло при изпълнението на тази задача. Може би е добре да кажа, че трябва да обърнем внимание на тези толкова важни въпроси и да пренебрегнем предразсъдъците. Благодаря на всички и в частност на докладчика. Той постави основите при разглеждането на тази тема. Наистина, това е една отлична основа в шесте точки, които той засегна – по тях мога да кажа следното. Първите три точки ги подкрепям, четвъртата и петата точка ги подкрепям в по-голямата им част, но последната, ми, последната точка е добре, тя също не ми създава особени проблеми. Трябва обаче да бъде разработена една определена концепция и това не би трябвало да е трудно. Ние следва да се обединим около идеята какъв вид неравенство трябва да бъде предмет на нашата борба. Ние говорим за економическо неравенство, говорим за неравенство между хората, между семействата. Има и други видове неравенство. Например, неравенство между половете, географско неравенство и така нататък. Обаче тук в случая става дума за това – че нарастващото неравенство между различните сфери спира економическия растеж. Необходима е сплотеност в обществото. Трябва да се обединим около тази идея и Още нещо, в текста не се посочва като приоритет борбата с бедността. Това правим в други текстове. Има общества, в които няма бедност, обаче въпреки това съществува огромно неравенство. Някои са много богати, а други са много бедни. Дори и да няма бедност, Това създава проблеми. И за това следва да се отнасяме сериозно към неравенството. И сега, ако изхождаме от този начин на разсъждение, аз бих казал, че не трябва да се концентрираме само върху пазара на труда и социалната политика, въпреки че трябва да ги споменем. Това ще посоча и в моето изменение. Пазара на труда е само една от сферите на економическата политика. Както казах, съществува неравенство от структурен характер и то е резултат от погрешна економическа политика в повечето случаи. Затова в текста, в моите изменения по него, ще се стремя да посоча, че общата економическа политика в средносрочен план трябва да се занимае с борбата срещу неравенството. Има социални политики, обаче те са палиативни мерки, ако мога така да ги нарека трябва средносрочно да се борим в сферата на економическата политика срещу неравенството, да речем политиката на преразпределение или данъчната политика. Това са важни мерки. Също така енергийната политика, екологическата политика. Виждате, различните сфери на економиката могат да бъдат включени, ако да речем социалните жилища са по-лошо изолирани, с по-лошо качество, то тогава бедните хора трябва да да плащат по-високи сметки за токи и отопление. Търговската политика тук също трябва да обърне внимание на тенденциите. Различните економически политики трябва да бъдат обект на разглеждане от наша страна. Естествено, винаги проявяваме чувствителност към проблемите, искаме да се борим с бедността, обаче трябва да имаме технически подход за това. Необходима е економическа политика, която да се бори с неравенство. Разбира се, съгласен съм с господин Лопес, че трябва да се използват различни индекси, като Джини, Парма и така нататък, да се прави оценка на различията и да се използва европейския семестър за проверка дали използваме правилни мерки и инструменти или не. Това трябва да бъде задължително. Държавите членки трябва да се отнасят много сериозно към борбата с неравенството, така както се отнасят сериозно към санирането на бюджетите си. Аз искам обаче да има и де идеологизация на тази политика. Економическа политика, социалните последици, всичко това трябва да се промени, като същевременно ние следва да създадем помощни механизми. Примерно минимално възнаграждение, установено в рамките на субсидиарността, но в средносрочен план борбата с неравното заплащане зависи от това политиката да се постави съответни цели. Казах, например, данъчната политика, преразпределение и редица политически рамкови мерки – които могат да послужат като инструмент за упражняване на влияние с цел постигане на повече равенство. Тоест, ние не можем да постигнем политическа стабилност, ако неравенството се задълбочава. В някои държави това е много голям проблем, по-голям отколкото в други държави членки и това също трябва да се спомене. И тук вече следва да действа европейската солидарност, защото растежът в Европа спира ако има държави членки, които имат големи проблеми. Тук вече ще трябва да помислим за помощни механизми. Аз говорих доста дълго, но това е тема, която наистина е много важна. Благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. има проблем с превода. Ще се опитаме отново, господин Силикиотис. Извинете, става дума за техническо смущение. Първата част от е, изказването на господин Силикиотис не можа да бъде преведена. симултанната уредба не функционираше. Мога ли да ви помоля да повторите първата част от изказването си? Може би накратко на английски. Не, това ще ми бъде трудно. Всъщност какъв е проблемът? Системата работи сега. Чувате ли ни? Искате да започнете отново? Моля ви, започнете от началото. Трябва да споменем, че примахването на социалната държава създава повече неравенство. Парламентът е прав, като предприема действия за преодоляване този проблем. Трябва да преминем към програми за подпомагане след периода на строги економии. Но има мерки, които разрушават социалната държава и които създават социално неравенство. Затова е изключително важно да се има предвид казаното от Еврофаунд относно неравенството както в Европа, така и в световен мащаб. Несъмнено има увеличаване на неравенството между 2008 и 2014, най-вече в южните държави от Европейския съюз, Португалия, е, е, Испания, Кипър и прочие. Докладът включва няколко положителни елемента. и Искам да благодаря на докладчика, господин Хави Лопес, за отличната му работа. Подобни доклади показват, че европейския семестър не е постигнал целите си, така както са заложени от Европейския съюз в Лизабонския договор. Необходимо е да се гарантират всички основни права и економическите свободи правата на работещите, синдикалните права, да се гарантира социална закрила чрез европейската правна рамка. Също да се гарантира достъп до стоки и услуги на национално равнище. В своите препоръки ние посочваме всичко това. Има доста изменения, повечето от тях следват една и съща логика, свързана с безработицата, която също създава неравенство. Конкуренцията, дали това е решението? Ние не сме съгласни тази конкуренция, економическият либерализъм водят до нарастване на неравенството. Необходимо е да се подсили социалната държава, да се създадат достойни работни места, да има дългосрочни публични инвестиции в структури, които ще гарантират стабилност на пазара на труда. Това е начин за борба срещу неравенството, на което сме свидетели през последните години след прилагането на строгите мерки за економии. Благодаря ви. Госпожа Азданока има думата. Аз ще говоря от името на Моника Вана. Тя ме помоли да кажа, че нашата група изцяло подкрепя този доклад. Считаме, че е много важно европейските институции и държавите членки да предприемат мерки за борба с неравенството. Измененията, внесени от Моника Вана, целят да се подсили и допълни доклада в следните области. Първо, да се въведе понятието инвестиции тъй като то липсва от доклада. Моника Вана предлага изменения да се настоява за инвестиции в социалната закрила, услугите, качествени работни места, жилищно настаняване, обучение при целия живот, образование и обучение. Борба срещу бедността и социалното изключване е изключително важно, за да се създаде едно по-равноправно общество. И това трябва да се прави през целия жнен цикър, да не се ограничаваме само а, до бедността сред децата, да се тръгне оттам и да се обхванат всички категории лица до най-възрастните. Освен това, да не се допуска дискриминация а, или неравенство на базата на пол, сексуална ориентация, увреждания, възраст и прочие. Моника Вана предлага някои изменения за подобряване на равенството при наемането на работа, като а, се предприемат мерки за борба срещу неравенството на работното място, също намаляване на разликите в пенсионното осигуряване чрез въвеждането на система на, а, с кредити. На следващо място да се укрепят реформите в сферата на данъчното облагане, да се въведат по-прогресивни системи, за да се увеличи а, преразпределителният ефект а, на бюджета също борба срещу корупцията и прочие. Пето, да се намали крайната бедност, например бездомните лица, да се сложи край на крайните форми на бедност. Моника Вана предлага изменения да се направят инвестиции в жилищната сфера, да се подобри също достъпа до образование, здравеопазване. На шесто място да се използва съществуващите инструменти и процедури за справяне с неравенството и Европейския семестър, също да се въведат минимални заплати в размер на 60% от заплатите във всички държави членки. И това да стане чрез рамкова директива. да се спазват ангажиментите в програмата Европа 2020 за намаляване на бедността както и дневния ред до 2300 за устойчиво развитие, като се засили социалния диалог и гражданския диалог. Това са основните изменения на Моника Вана, направени от името на нашата политическа група. Благодаря ви. Има още четирима колеги в списъка на изказващите се. Знаете, че очакваме изказването от гръцка страна, но нека да изчерпаме първо списъка, преди да дойде госта ни от Гърция. И ако не успеем, ще продължим след това. Сега давам думата на Лаура Агия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Хави Лопес за работата му. Намираме се в исторически момент. Неравенствата са един фактор, който може да се забележи без микроскоп. Оксфам ни казва, че 8 8 човека притежават 3,25 милиарда от средствата по света. Виждате, имаме малко повече от 500 милиона души в Съюза, а нивото на бедност е около 125 милиона граждани, т.е. те живеят под прага на бедността в Европа. Искаме да излекуваме този проблем, но и последствията от него. За да се разреши проблема с неравенството, трябва да се действа по корените на проблема. Економическите политики на Европейския съюз последните години са економически политики, които бяха в щета. Не само на гражданите, които бяха първите, които усетиха тяхното отрицателно последствие, но и върху производствената част на економиката и това оказва своето въздействие върху континента. Има стотици предприятия, които всяка година затварят вратите си. Милиони граждани губят работното си място. Тенденцията всъщност е да се създаде тази е, голяма пропаст между богатите и бедните. Имаме огромно наравенство, нарастване на неравенството на един и същи континент. Европейските политики днес са, са политики на глобализация, на търговски споразумения, които заниша, занижават стандартите и основните права на гражданите. Не се вземат предвид потребностите на нашия пазар, не се вземат предвид структурите в нашите предприятия. Знаем много добре, че тези економически и парични политики създават малко по малко и са причината, абсолютната причина за неравенството в Европа. Преразпределението на богатството трябва да бъде основен принцип, за да може да излекуваме тези неравенства, които съществуват в Европа. Или ще се тръгне в тази посока, или можем да създадем мерки за минимална борба. Добре, но няма тогава да изкореним проблема. От една страна, говорим за абсолютна бедност. Милиони граждани живеят в такава бедност в Европа. За това трябва да говорим за гаранция за бедността сред децата, трябва да говорим за минимален доход, който да е гарантиран за борба с бедността. Изправени сме пред спешно положение, но трябва да се борим и с последствията на това зло в Европа. Вече няма гаранции дори за хората, които получават заплати. Както знаете, тъй като не може да има девалвиране на валутите, понеже имаме еврото, спадат просто покупателните способности на гражданите. Не може да се прилага експанзивна политика, което да създава работни места. Така че има възможност да продължим да говорим по тази тема, но трябва да си зададем следния въпрос. С последствията ли ще се борим или ще преборим причината, това, което заражда неравенството? Благодаря. Mr. Мартен. Господин Мартен. Съвсем накратко искам да извиня отсъствието на госпожа Бизото и искам да посоча, че споделяме констатациите на господин Лопес, но от друга страна сме против предложенията, както каза госпожа Ажия, същи, едни и същи причини пораждат едни и същи последици и ние смятаме, че резултата от политиката на Европейския съюз от десетилетия насам води в една и съща посока, така че в случая искаме да проявим малко по-голяма строгост. Виждате, че изказването ми беше кратко, госпожо председател. За което ви благодаря.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 Става дума за дигитализация и автоматизация. Всъщност е, показва се е, това като заплаха, обаче е, дигитализацията, цифровизацията е много голям шанс за постигане на равни шансове. Както казах, става дума за равни възможности на хората, които живеят в градовете извън градовете. И това можем да преодолеем това неравенство чрез автоматизация. Ние можем да очакваме цифровизацията и автоматизацията да променят пазара на труда. Може би някои професии ще изчезнат, обаче трябва да говорим и за това какво следва да променим в системата за обучение, какви умения трябва да придобият хората в новия свят на труда. И освен това, ние трябва да разглеждаме всичко това като шанс, а не като заплаха. Някои професии ще изчезнат, обаче ще възникнат нови професии. Някои умения няма да бъдат необходими, ще се разработват сега нови умения. В сферата на ИКТ през последните години или по-скоро през следващите години ще са необходими 200 000 нови работни места и те ще ни липсват. Имам предвид специалистите за тях. Може би в училище трябва да се преподава повече тази дисциплина и дори да се започне още от детската градина. Ние ще трябва да променим системата на обучение. Не трябва да разглеждаме тези нови тенденции като заплаха. И трето, искам да подчертая, че Комисията за жените също подготви някои изменения. Ние изготвихме становище по този доклад. Става дума за положението на жените на пазара на труда. Ние трябва да преодолеем различните типове на равенство, обаче мога да посоча, че неравенството между мъжете и жените все още не е намерило своето решение – Подготвили сме и други изменения, става дума за професионалния и личния живот, става дума за разликите в заплащането и за други проблеми. Става дума и за това как да бъдат включени повече жени в сферата на ИКТ, т.е. да се преодолеят разликите в сферата на цифровизацията между половете. Благодаря. Благодаря ви. Гостите ни чакат отвън но господин Пирински ще бъде кратък, предполагам. И след това господин Лопис. Господин Пирински е прав. Наистина, една минута за три точки. На първо място, първи параграф на този доклад съвсем ясно заявява, че нарастващите неравенства заплашват бъдещето на европейския проект. Така че дискусиите, които провеждаме, всъщност не бива да забравят, че говорим за бъдещето на европейския проект. На второ място, 21 параграф. Това е ясен призив към Европейската комисия и държавите членки да укрепят правата на работещите и да може служителите посредством структурни реформи, посредством колективно трудово договаряне и посредством синдикализацията да имат по-ясни права. Това е основен елемент за справяне на неравен... с неравенството. И Европейската комисия ясно е казала, че ще работи агресивно в тази тема. На трето място, нещо, което бе споменато в обяснителната бележка и нещо, което е изключително важно. Това е, е неравенството в е, е между средната класа и онези, които губят от реформите в е, по-новите държави членки. Това създава социална пропаст, и това е много важно, защото сега говорим за социален дъмпинг в кавички, не искам да навлизам в тази тема, излязъл съм с изменение по темата и съм убеден, че ще мога да ги защитя в бъдеще. И накрая искам да приканя всички колеги съвсем ясно да покажат колко е важен този доклад и да имаме ясно послание. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Лопес. Presidente, yo благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо, искам да благодаря най-сърдечно за изказванията на колегите и предложенията за внасяне на изменения в доклада. Мисля, че въпреки различните ни виждания, се очертава единомишлие по това, че въпросът е много важен, особено през следващите години ще бъде много важна борбата с неравенството. Искам да направя три коментара. Първо, една от точките, която беше засегната в доклада и която ще е важна за следващите години е следната. От десетилетия ние винаги сме мислили за растеж и преразпределение. А това, което научихме през последните години е следното. че трябва да създаваме растеж, е, за да можем да извършваме преразпределение, не, а да извършваме преразпределение, за да има растеж. Това е една от най-важните полуки от кризата. Ние трябва да извършваме преразпределение, за да гарантираме растеж. И още нещо – ние искаме не само преразпределение, но и равенство и равни шансове за всички. През последните години обаче пролича, че в по-справедливите общества с по-малко неравенство има по-голяма социална мобилност. В някои общества като че ли по-лесно печелят от американската мечта – например в северните държави членки. Защо? Защото има връзка между неравенството и по-силната стратификация на обществото и равните шансове. Това е свързано и с европейската легитимация. Виждате, с различни рецепти, с различни мерки ние бихме могли да дадем принос и по принцип ние преследваме една и съща цел, възможно най-много граждани да печелят от европейския проект. На 25 септември ще се гласува по този доклад в пленарната зала, пък през ноември. Казвайки всичко това, сега с удоволствие мога да приветствам госпожа Антонополос, гръцки министър на труда, социалната сигурност и социалната солидарност. решихме точно в тази зала да ви поканим да говорите пред комисията. Активно се интересуваме от случващото се в Гърция и също така искам да приветствам господин Николас Шмидт, министър от Люксембург, също отговарящ за труда, за етоста и социалната солидарност, както и социалната економика. С него сме се срещали многократно по време на Люксембургското председателство. Добре дошли! нашата комисия. Казвайки всичко това, сега ще дам думата на вас, госпожо Антонополос, заповядайте. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Комисията по заедостта за любезната покана да обсъдя с вас въпроси, които безпокоят не само моята страна, т.е. Гърция, но и проблеми, но и проблеми, които безпокоят всички ни. Нека кажа няколко думи за безработицата в Гърция последните години. В началото на кризата имаше 375 хиляди гърци, които бяха безработни. По време на кризата и мерките за свиване на бюджетите, особено тези в нашата страна, безработицата стигна до 1 милион 370 хиляди души. Тоест, от 7,5% безработица минахме на 27,5% безработни. Наскоро една смесица от политики, които въведе нашето правителство, успя да спре това социално-економическо бедствие, което удари нашето население, както и малките и средни предприятия в страната. Не искам а, да отнема много време и да цитирам много цифри, но резултатите са следните. Безработицата падна от 26,5 27, както беше през 2014, на 21,7% и това свиване или намаление бе в една среда, в която политиките не дадоха възможност на страната да се движи към растеж и възстановяване така бързо, както искахме. Младежката безработица падна с 10% пункта, изтичането на мозъци бе намалено също последните две години и половина. Обедени сме, че като използваме една смесица от а, държавни политики и по-конкретно политики в сферата на заедостта, както и подкрепата, която получаваме от социалния фонд, доведоха до резултати. Трябваше бързо да изпълним, да приложим на практика в е, промени, свързани с активните политики в на пазара на труда. Основният проблем, липсата на работа, е, че всъщност няма предлагане на работни места. Имаме нужда от преквалификация. Това обаче трябваше да се направи много целенасочено, така че да не се губят средства и да не се използва финансиране от социалния фонд като политика за подпомагане на доходите. Това всъщност е една политика за насърчаване на заетостта и ние трябва да я изпълняваме като такава. В този смисъл имаме и отлични резултати. Разработихме механизъм за диагностика за първи път в Гърция, диагностика на потребностите на пазара на труда. Това се направи заедно с частния сектор, социалните партньори, идентифицирахме онези умения и работни места, които наистина са нужни. И за това имаме една успеваемост от 35%. Тоест, когато има някой, който завърши такава програма, 35% от хората, които завършват такива програми, намират а, а, място, което е над средната стойност за Съюза. Имаме обаче много трудности в Гърция, свързани с това, че частния сектор, независимо колко добре да обучаваме хората, независимо колкото и да ги подкрепяме посредством субсидии, не може да си създава хей така работни места. Затова е, имахме една е, нова програма Public Works Plus, където хората биваха наемани сред онези, които най-трудно намират работа. Тоест, лица, които са над 50 годишна възраст, онези, които не са били на пазара на труда повече от 3-4 години, онези домакинства, които нямат нито един работещ, възрастен, за да може тези е, лица да намерят за 8 месеца временно работно място. Така обаче те предоставят онези услуги, онези подобрения на дребна инфраструктура, които са много измерими, ясно измерими и оказват въздействие върху живота на общностите, за да няма клиентелизъм и за да избегнем всякакви неблагоприятни практики, които възникват в такива ситуации. Казвайки всичко това, проблемът на някои от нашите страни е, че тези страни имат една безработица на такова ниво, което е много над средното в Европа. Има пет държави, които имат безработица, която е над 9,5-10%. В други държави няма толкова проблем с цялостната безработица, но примерно с безработицата сред младите. Много високо ниво на безработни млади. В други държави пък има проблем с дългосрочната безработица. Определена група установява, че не може да намери работа, определена група лица, и гледайки общия ни опит, онези, които са възрастни, т.е. на възраст, и са останали извън пазара на труда за над година, са изправени пред огромни проблеми при намиране на работа. Проблемът, пред който сме изправени, е двустранен. От една страна, общия пакет економически и макроекономически политики, които изпълняваме. Този пакет не дава възможност на държавите да разкриват достатъчно работни места, защото работните места не се получават ей така смахване на ръка. Частния сектор трябва да ги създаде и економиката може да го направи, е, която работи като социална економика, да речем, и обществения, публичния сектор, в зависимост от неговите потребности. Тоест, ако прилагаме макроекономически политики, които не позволяват растеж, няма как да имаме разкриване на работни места. От друга страна, когато мислим за създаване на заето за безработните, това, което наричаме активни политики на пазара на труда, няколко държави нямат достатъчно фискално пространство, за да могат да решат проблемите, които определени части от населението или цялото население а, срещат. В този смисъл започнахме разговори първо с люксембургския министр преди време, мисля, че около преди година. И след това с министрите на труда на Испания, на Португалия, Словения, Италия, Франция. Всички потвърдихме, че сме изправени пред един общ проблем. Всички потвърдихме, пресечната точка между економически политики и социални политики в подкрепа на безработните. Това, което искаме да ви представим днес всъщност е едно предложение, което вие да разгледате, да обсъдите, така, щото да можем да намерим начини да подобрим това предложение и оттам насетне то да тръгне по своя път. Предложението е следното. Имайки предвид пакта за растеж и стабилност и гъвкавостта, която е възможна и би трябвало да бъде възможна в този контекст, държавите, които са изправени пред ниво на безработица, което е високо, имат дългосрочно безработни, имат безработни сред по-възрастните работещи или съвсем младите, да получат възможност да разходват и да инвестират за или в работната си ръка една допълнителна сума, но с нужната сума, като първо видят къде са допълнителните ресурси, а има такива възможности, които ще спомена, или поне една ще спомена, но, което е по-важно, за много държави, които срещат трудности с заетостта, нека е, да не забравяме, че безработицата всъщност показва економическите трудности, пред които сме изправени, или пък показва конкретни проблеми, които са, пред които са изправени определени групи работещи. Да, при тези обстоятелства, дори ако една страна може да разходва допълнителен половин процент или дори един процент от БВП в подкрепа на своята работна ръка, ние всъщност няма да можем да разходваме тази сума, заради целите, които сме си заложили за пакта за растеж и фискална стабилност, защото там ще имаме преразход и при изчислението на основния дефицит, защото някои от държавите имат възможност до 2,5 до 3% такъв дефицит, или в държави като Гърция, където имаме задължение всяка година да излизаме с излишък. Та, да, ако ще изчисляваме тези допълнителни средства, дори едно евро да похарчим, то ще засегне нашето изпълнение и няма да може да постигнем целта или да стигнем до целта. Затова е нужно да се създаде определено пространство, в което този тип разходи да се смятат за инвестиция, а не за разход, тъй като това са инвестиции в човешкия капитал, в работната ръка. Това е една инвестиция, която е добра за обществото, но в същото време е положителна и за економиката там, където е възможно да има такова допълнително финансиране, това допълнително финансиране, което се получава от безработните, които участват в различни мерки, мерки активни на пазара на труда и така нататък, всъщност са средства, които влизат в економиката. Това са средства, които влизат в общностите. И когато се повиши потреблението, те няма да бъдат изключени от това да допринасят а, в обществото, като в същото време те ще генерират този тласък на економиката на местно ниво, за да се създават и разкриват нови работни места. Следователно, въпросът тук е двойствен. Пак казвам, на два фронта. От една страна, как може да се подходи творчески, всички заедно, за да може да можем тези допълнителни средства да ги заделим в определени държави, без тези държави да бъдат по този начин принудени да нарушат а, а, пакта и целите, годишните стойности на целите за дефицит. И на второ място, държавите, които не могат да намерят тези средства вътре в собствената си економика, какъв инструментариум да им се даде, за да могат те да разполагат с тези ресурси. И накрая две предложения. Средно в Европа ние разходваме половин процент от БВП в подкрепа на активните мерки на пазара на труда. За всички държави, които имат средно 9,5 до 10% ниво на безработица. Би било справедливо, ако една държава има 20% безработица или безработни, то тогава този половин процент от БВП да се увеличи пропорционално на 1% от БВП. Ако има двойно повече безработни, или един път и половина повече, то тогава държавите, където това се наблюдава, трябва да имат възможност да инвестират в работната си ръка която в момента не работи, и то не защото не иска да работи, т.е. вина у работниците няма, та да може да отидат тези допълнителни средства за тези хора. На второ място, това да не бъде изчислявано или включвано в изчисленията като допълнителен разход, а да бъде разглеждано като инвестиция в бъдещето на съответната страна в младите, които не могат да намерят работа, в тези работещи, които са работили, но не могат да намерят работа сега и следователно няма да е част от изчисленията на този излишък а, или дефицит. Това е първият вид а, анализ, който трябва да направим. Вторият е откъде да дойдат средствата. И предложението е, имайки предвид ангажимента на председателя Юнкер да използва част от така наречения план Юнкер за социални инвестиции, определена сума да бъде използвана като лост. Бе направено предложението 5% от общия пакет да бъде заделен за онези държави, които са изправени пред големи трудности а, и висока безработица. Тези 5% да отидат за инвестиции в работната ръка и пригодността на тази работна ръка, когато се увеличат работните места, тези хора да могат да бъдат достатъчно пригодни, че да заработят на тях. Има и альтернативни предложения. Имаше предложение е да се направи един европейски фонд е, в случай на безработица. Разходите от европейския бюджет да бъдат увеличени също така за такъв тип социални мерки, които всъщност са економически мерки. Те не са само социални. Те имат економическо въздействие, което е положително и върху домакинствата, и в общностите, и в економическата дейност на тези общности. Имайки предвид всичко това, та, имайки предвид тези два въпроса, които заседнах, е, очаквам една конструктивна дискусия за начина по който да тръгнем напред. Това може да е една първа стъпка, която вие да предприемете, като например едно изявление пред пресата – или пък да направите предложение за резолюция, която да бъде приета в бъдеще. Да се направят подобрения по предложението, с което ние излизаме. Т.е. да намерим начин да създадем един социален диалог около този въпрос и в нашите държави и като европейски страни да започнем да говорим и с министрите на финанси по този въпрос. Очаквам да чуя вашите становища, препоръки. Благодаря ви много отново за това, че ми слушахте и ми дадахте възможност да бъда днес вас. Благодаря. Thank you very much. Uh, we... Благодаря ви много. Не разполагаме, за съжаление, с времето, което бихме искали. Сега давам думата на господин Шмидт за кратко изказване. Благодаря, за мен е удоволствие, че отново съм тук. Радвам се, че съм приобщен към тази инициатива. Имахме възможност да разговаряме на широко по нея. Считам, че въпреки, че сме доволни, че ситуацията с заедостта в Европейския съюз се подобрява, това не отразява реалността изцяло, тъй като младежката безработица, дългосрочната безработица остават на високи нива в целия Европейски съюз. 3,5 милиона младежи все още не са си намерили работа в Европейския съюз. Ситуацията е драматична в някои от държавите, особено у нези, които най-силно бяха засегнати от економическата и финансова криза. Близо 50% от младите хора са без работа. Това не е въпрос, който можем лесно да приемем като европейци. Читам, че трябва да излезем с оригинални нови идеи, с по-ефикасни мерки за справене с тази висока младежка безработица и дългосрочна безработица. Младите хора често дълго време също остават без работа, тъй като това намалява шансовете им да се намерят работа в бъдеще със всеки изминал ден. Преди две години когато имах възможност да председателствам съвета ЕПСКО, предизвиках дискусия за така наречената младежка гаранция и гаранция за младежка заетост и след нея, като имах предвид създаването на работни места. Беше казано, че обучението, структурните реформи на пазар на труда по-добрите услуги са важни и те могат да допринесат за подобряване на заетостта. Но когато имаме такава висока безработица, както наблюдаваме в някои държави, това не води до промяна на ситуацията. И така се създава много висока безработица, дългосрочна безработица, която най-силно засяга младите хора а, и възрастните хора. За това трябва да мислим нестандартно. Позволете ми да спомена един а, експерт, господин Вайзер. Преди няколко месеца той оглавяваше службата по заетостта в Германия. И преди да напусне работата си, той каза, че в Германия, където ситуацията с заетостта е много положителна, благоприятна, има проблем с дългосрочната безработица. Той каза, че ние можем да инвестираме милиони, милиарди в тези хора, в обучението им и въпреки това те няма да могат да се намерят работа на нормалния пазар на труда. Економическата теория показва, че колкото по-дълго оставате безработен, толкова по-трудно е да си намерите работа. Това е теорията на Бланшар и мисля, че тя беше доказана на практика. Трябва да се създадат работни места за тези хора. Ние можем да ги държим изцяло извън системата. Всъщност е много по-скъпо социално, економически и финансово да не бъдат заети отколкото да им създадем работни места и да им дадем нова перспектива. Когато говорим толкова много за социалния стълб, когато а, обмисляме реформа в еврозоната, не за безработицата в еврозоната е по-висока, отколкото в останалите държави, както беше споменато. Затова трябва да включим това измерение при борбата срещу безработицата сред младите хора и а, дългосрочно безработните. Трябва да поставим акцент върху създаването на работни места. С младежката гаранция сама по себе си, и тук отварям една скоба, младежката гаранция също се нуждае от повече финансиране, което обаче не е гарантирано в този контекст, но самата младежка за гаранция не допринася автоматично младите хора да се намерят работни места. Социалният стълб трябва да се обвържи с въпроса за създаването на работни места, особено когато говорим за реформа в економическото управление на еврозоната. Този въпрос трябва да бъде поставен в центъра на вниманието ни и на усилията ни за реформи. Идеята за фискалния капацитет се вписва във всичко това. Това също може да бъде принос. Гъвкавостта в пакта за стабилност и растеж е верния подход, със сигурност, тъй като Ако затрудняваме държавите, които са най-силно засегнати от безработица, като ние им даваме възможност да инвестират повече в създаването на работни места, ние не допринасяме за подобряване на ситуацията, за фискалната ситуация. Фискалната ситуация се влушава, тъй като създаваме пречки за растежа. И единственият начин, в крайна сметка, ще бъде економическо възстановяване и растеж, които да допринесат за разрешаването на проблемите с дълга в тези страни. гъвкавостта в тези инструменти е наложителна. Този дебат беше воден тук в Европейския парламент, когато се обсъждаха различните инструменти. Имаше искане да се предвиди повече гъвкавост, особено по отношение на политиките за растеж, политиките за инвестиции във всички държави, не само в унези, които не са в програми за преструктуриране, разбира се, най-много в тях, но тази гъвкавост е необходима във всички, разбира се, най-много в унези, които са засегнати от нисък растеж и висока безработица. И на последно място бих искал да кажа, Беше казано, че има намаляване на изтичането на мозъци. Това е положително за всички държави, в които има висока младежка безработица. Понякога хората казват, няма проблем, тъй като всички тези хора могат просто да се движат. Има нужда от млади хора в цяла Европа. Някъде ще се намерят работа, но това означава добре обучените, образовани хора, в които са инвестирали много средства, ще отидат някъде другаде. Тогава кой в крайна сметка ще плати дълга? Кой ще плаща за пенсионерите, на по-слабо продуктивните? Затова е необходимо тези активни млади хора да останат в страните си. Мобилността, разбира се, може да допринесе за намаляване на проблема, но не го решава. Затова трябва да помислим допълнително по този въпрос. И идеите, които бяха предложени от колегата ми от Гърция, заслужават подкрепа. Те трябва да бъдат прецизирани, трябва да създадем една ясна рамка за тях, но считам, че е необходимо спешен порядък на този етап, в който се намираме сега в Европа, който е положителен, да обърне внимание на решаването на проблема за безработицата сред младите хора и да, дългосрочната безработица, особено в онези държави, където има най-силна нужда от такава подкрепа. Благодаря ви за тези стъпителни изказвания. За съжаление, времето напредва. Имам а, трима в списъка на изказващите се. Към момента Пирински, Куневска, Родригес, Юнгериус. Фонтулис, Регнер, Е, Всъщност нямам всички имена. Okay, we'll start with the... Агнес е първа. Списъкът се оказа много дълъг. Агнес. Да, ще бъда кратка. Искам да благодаря на гръцкия министр за това, че направи това предложение и че обикали Европа в опит да получи подкрепа за тази идея. Сега иска такава подкрепа от Европейския парламент. Действително, безработицата сред младите хора, макар и да не е проблем общо в Европейския съюз на този етап има обаче някои страни, където безработицата е неприемливо на високи нива и този въпрос трябва да се реши. Колегата Пирински спомена нарастващото неравенство и какъв е ефекта от него върху економическото и социално развитие в Европа, ако не се намери решение и ако не направим нещо за справянето с неравенството в Европа в отделните държави членки. Въпросът ми е следния. Знаете, че предстоят избори в Германия всички са наясно с това. И не знаем кой ще води бъдещото развитие в Европа. Затова е необходимо да имаме конкретни предложения. През октомври тогава нещата ще се раздвижат действително. И нека да видим как по най-добър начин нашата парламентарна комисия може да допринесе за нещо, което да е своевременно, не някаква дълга резолюция, която ще а, бъде готова през февруари, така ще сме пропуснали възможности. Министър Шмидт посочи социалния стълб, реформата в еврозоната, също създаването на работни места трябва да се включи в документа, свързан с глобализацията. Можем да използваме и тези възможности за да видим какво може да се направи, след като приключи разглеждането на този документ за размисъл. Как можем да направим нещо ефикасно, конкретно и своевременно. Благодаря, госпожа Цимер. Благодаря. Много се радвам за това, че вие двамата сте наши гости днес, гости на нашата комисия. Установявам, че под ръководството на компетентните министри в някои европейски държави членки съществуват изгледи за сътрудничество и всъщност е, съществува и спешна необходимост от действие в Европейския съюз. Трябва да признаем, че има държави, които не могат да следват развитието на пазара на труда, които са под тежък социален товар и от друга страна трябва да установим, че рамковите условия, най-вече в еврозоната, в момента не отразяват е, специфичните тенденции и не могат да се справят с тях. Вие говорите за 3,5 милиона млади хора, които в момента нямат работа. Вашите предложения са много интересни. В Гърция се говори за 45% безработица и дори през последните години тези цифри да спадат, не можем да се примирим с това ниво на безработица там. Искам да се спра на предложенията, които бяха направени. От една страна разходи, които са необходими за активираща политика за пазара на труда не бива да се вземат предвид при задлъжнялостта, необходима е гъвкавост при пакта за растеж и стабилност, а и от друга страна това, което посочвате във връзка с ЕФСИ и по-специално да се изисква това, което се предлага. Поне 5% от ЕФСИ да се изразходват за социални въпроси. Аз искам в тази връзка да направя още един коментар – в източна Германия през 90-те години имаше много голям индустриален и економически срив. Стотици хиляди работни места бяха загубени за кратко време и без активна политика по отношение на пазара на труда, още повече е, хора щяха да отидат в западната част на страната. Така че трябва да се инвестира в хората, трябва да се подкрепят хората, да се подкрепят малките предприятия, да се стимулират, за да могат да провеждат мерки за обучение, да назначават хора. Това не може да бъде генерално решение, но с това може да се печели време хората да бъдат изведени от депресията и да бъдат насочени към бъдещето. Така че аз ще се радвам, ако нашата комисия прояви активност при проучването на предложенията, аз съм за ясни изводи и това, което каза колегата за изборите в Германия. Ние не трябва да чакаме кое правителство ще дойде на власт. Ние трябва да кажем, независимо от това, кое правителство ще дойде на власт, едно ново правителство ще трябва да е, пише своята собствена история и да си спомни и историята от преди, например, от 90-те години, това, което цитират, за да можем да напуснем тесните рамки, които пречат на развитието. Това беше видяно ясно по време на проблемите на еврозоната. Госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на двамата министри за техните изказвания. Много интересни, много важни. Имам три конкретни въпроса към министър Антонополос, но не само към нея. Вие казахте, че в Гърция е намаляла безработицата с 5-6% за няколко години. И въпросът ми е, как постигнахте това? Дали чрез инвестиции от страна на държавата, чужди инвестиции, гръцки капитал? Бихте ли конкретизирали? Вие също споменахте за идеята да се направи диагноза на това какво е необходимо в економиката и обучението да бъде ориентирано към нуждите на пазара. Въпросът ми е дали това е направено с средства от държавата или също с а, участие на стопанския сектор за преквалификацията на работниците. Що се отнася до идеята ви за гъвкавост на фискалния пакт. Въпросът, е, който ще се дебатира най-вероятно най-много, се отнася до този допълнителен процент, дали той ще се използва за увеличаване на заплатите, минималните доходи или пък за нещо, което вие споменахте няколко пъти, господин Шмидт, а именно създаването на работни места. Как виждате тази подкрепа за създаването на работни места, по-конкретно каква помощ чрез тази гъвкавост на пакта очаквате? Лаура Агея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите които направиха панорамен преглед. Не знам до каква степен това отговаря на действителността, обаче. Говорихте за увеличение на заетостта сред младите хора. Данните за заетостта, че са по-добри, явно обаче не забравяме онези, които в моята и вашата страна си тръгват защото нямат възможности. Не броим като че ли точно тези лица, защото те са неактивни при нас и показват драматичното положение. Говоря от моя опит. Миналата година са си тръгнали 130 хиляди млади човек. Това малко подобрение, за което вие, госпожо министър, говорите, трябва да бъде разглеждано в светлината на лицата, които не търсят работа, защото нямат бъдеще, не намират работа също и лицата, които не учат и не са се записали е, дори в е, бюрата по труда. Те просто са решили да се предадат. Важно е да се говори за заетостта в Гърция, но трябва да се създават работни места. Трябва... Хубаво е да има стимули за дружествата, да, но тези дружества трябва да могат да наемат какво правим? Как може да ги подкрепим? Къде инвестираме? Колко са и какви са инвестициите? Е, става дума за големи суми, за да може да се променят нещата. Шест години бюджетни съкръщения всъщност е, доведоха до едно сериозно заболяване и не ми се иска то да бъде терминално. С тази политика и с тези економически проблеми и при решенията, като че ли няма да може да се възродим, ако си отидем. 6 години е, имахме просто социално кръвопролитие и трябва да обърнем а, пътя. 8 милиарда, милиарда евро дойдоха при вас. Е, много се акламира това, но стигна ли това до реалната економика? Вие се занимавате с социална политика. Тези 8 милиарда евро, които бяха дадени на Гърция като заем, вие в социалната политика видяхте ли ги? Колко можахте да използвате, за да направите активни социални политики? Колко деца получиха храна? Колко лица получиха достъп до здравеопазване с тези 8 милиарда, които получихте. Аз мисля, че нищо не е стигнало до вас, защото тези средства, които се дават, едва ли не а, като милостиня, отиват за да плащате лихвите по дългове. Когато обаче се изчерпят всичките ви стратегически активи, какво ще ви остане? И каква ще бъде гаранцията тогава, за да получите още някои друг заем, който не може да използвате, за да спре е, това социално кръвопролитие. Сега не ви критикувам, аз съм италянка и много добре е, познавам какво се случва при вас. Министър смета, бе при вас преди няколко години. Обещахме тогава какво ли не. Говорихме с а, много заинтересовани страни. Какво се случи след нашето посещение? Ми предполагам, че нищо. Както нищо не се случва и в моята страна. Аз съм от Умбрия. След една година хората в Умбрия и тези в Марке и Лацио живеят, да ви кажа, в автомобилите си, дори не в а, а, контейнерите, които им дадахме след земетресението. Живеят в автомобилите си. Средствата трябва да отиват там, където има потребности на гражданите. Ако това не се разбере, след година и половина, аз в Италия, може би вие в Атина, може би тук, да говорим за нищо, защото нищо не вършим. Благодаря. Mr. Perinsky, floor is yours. Thank you very Господин Пирински, много интересни предложения направихте, които са изключително важни. Те заслужават а, пълна подкрепа. Ще повдигна три дребни проблема. Първо, тези предложения трябва да се разгледат в светлината на основните договори на Съюза, член 3, например, в учредителните договори, където се говори за социална пазарна економика и пълна заетост. Пакта за растеж и стабилност не може да пренебрегва този основен ангажимент, който е поел Съюза. Вашите две предложения за гъвкавост на пакта и допълнителни социални инвестиции от ЕФСИ трябва да бъдат разглеждани като първи стъпки към прилагането на тези базови правила а не като някакво извинение, искаме малко повече гъвкавост. Това въобще не е нещо такова. Задължително е да има такава гъвкавост, за да може учредителният договор да бъде спазен. На второ място, имате ли идеи за ролята на колективното трудово договаряне при постигането на по-добра заетост и по-добре функционираща пазарна економика? Това бе един от основните въпроси във вашите преговори с тройката, но ако говорим за успешни модели в Европа, този в Германия, след войната, например, това почиваше върху много силно социално партньорство. Така че защо сега Гърция и другите страни биват разглеждани по точно обратния начин? И на трето място, според мен е много добре нашата комисия тук да излезе с изказване в подкрепа на вашето предложение и дискусията ни да бъде в контекста на дискусиите на Бялата книга 24 септември. Очакваме председателят Юнкер да излезе с неговата оценка за най-добрия път това е три дни след събитието, което спомена госпожа Унгариус в Германия. Така че трябва да има ясно послание към председателя, че той не може да остане на ниво предложение на Комисията за социалния стълб. Чудесна формулировка, перефразирани принципи, но трябва да има реални действия е, и това, което споменахте – гъвкавост, в пакта допълнителни ресурси за социални инвестиции. Това са първи стъпки за изправене пред това голямо предизвикателство, което сме изправени. Е, говорих по-малко от 3 минути. Госпожа Кунева, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на заместник министра на труда на Гърция за направените от нея изложения. Също така и да благодаря на господин Шмидт, министра на труда на Люксембург. Държавите членки и комисията трябва да подкрепят направените предложения. Необходима необходими са стабилни правила. Ние трябва да имаме изключения от пакта за растеж и стабилност, когато се инвестира в заетост. Това не трябва да се вземе предвид при дефицита. Проблемът на Гърция и на други страни е следният. Дългосрочната безработица в еврозоната, но и в други държави, означава, че цялата еврозона ще бъде засегната. И това се отразява на цялостния растеж. Европейската Централна банка скоро представи проучване за безработицата в еврозоната, в което се приема, че квотата на лицата в трудова възраст, които не могат да се използват, защото са от дълго време безработни и страдат от е, безнадежност, могат да работят е, само на непълен работен ден. Всъщност е, този проблем може да се отвои и дори да се отвори и да окаже въздействие върху пазара на труда през следващите години. Това ще има огромни последици върху растежа и производителността в Европа. Предложението, което беше представено днес, трябва непременно да бъде подкрепено и аз мисля, че нашата комисия трябва да се съгласи с това държавите, които не са засегнати от това, където няма много висока безработица, също трябва да получат подкрепа. Имаме типични форми на труд. Мисли се обаче само за дефицитите, като същевременно има милиони безработни. В кой момент трябва да си помислим за тези хора? Госпожа Родриге, заповядайте. Благодаря ви. Трябва да благодарим и на двамата министри за това, че са тук а, при нас, защото отново насочиха светлината към този важен проблем. Има нещо погрешно в начина по който работи Съюза. Има разминаване между държавите членки, що се отнася до нивото на безработица, разкриването на работни места, инвестициите в хора – някой казва, че националните политики са погрешни и това може също да се каже, но трябва да се признае, че част от проблема, и то голямата му част, е свързана с начина по който Съюзът и по-специално еврозоната работи в момента. Трябва да бъде коригирано това. Не можем да приемем да имаме такъв тип разминавания и несъответствия. Нужни са условия за всички държави членки, за да се разкриват работни места и да се инвестира по сходен начин, а това не е така. Затова трябва да пренасочим економическата политика. От друга страна са нужни и сходни условия за държавите членки за инвестиции в хора. И така ще коментирам и двете предложения, които направи министър Андранополос. На първо място, да, права сте, когато казвате, че държавите членки, които трябва да инвестират хора и които все още имат изтичане на мозици, т.е. има загуба на човешкия капитал, трябва да разполагат с условията за социални инвестиции, активни мерки на пазара на труда, обучение и образование. Те са ограничени от фискалното си пространство. Така е, да. И това е изключително важно. Тези дискусии при нас тъкат отдавна. 2014-2015 година постигнахме нещо, а то бе въвеждане на един малък марш за гъвкавост в пакта за стабилност и растеж за държавите, които искат да инвестират. Но само когато тези държави не са в процедура за свръхдефицит. Това беше малкия марш. Това не е достатъчно, за да се реши положението в някои държави членки, включително и Гърция. тези разходи трябва да се смятат за инвестиции, за социални инвестиции. А вие не сте стигнали, а, не сме стигнали още до една такава позиция, нито в парламента, нито в съвета. Когато най-накрая признаем, че това е инвестиция, трябва да кажем, че държавите членки, които инвестират в хората в правилната посока, трябва да имат повече време да консолидират публичните си финанси. Не казвам да ги изключат да им се даде повече време. Това е част от решението. Националните бюджети трябва да бъдат допълнени с европейски инструменти. Кохезионния фонд и за това са важни е, преговорите по многогодишната финансова рамка. Това е ролята и на плана Юнкер за инвестиции. Да се върне повече внимание на държави, които се намират в трудно положение и не могат да инвестират в хора. И след това, що се отнася до еврозоната, това трябва да бъде една от целите на фискалния капацитет за еврозоната. Трябва да се движим в тази посока. И накрая, последното ми предложение е следното. вие в парламента и съвета трябва да организирате един диалог с колегите, които отговарят за публичните финанси и економическата политика. Без тях няма да има истинско решение. Трябва да ви кажа, част от колегите са част от тази комисия и за това ще ви помоля да организираме това взаимодействие с колегите ви от Екофин. Хубаво да се излиза с изявления, но според мен чисто практически европейския семестър и следващата годишен преглед на растежа трябва да сложат в центъра този въпрос. Трябва да прекратим тези неравенства и разминаване в Европа, защото няма да има бъдеще Съюза. Трябва да се спре с тях. Сближаването трябва да бъде основната цел на европейския семестър през следващия цикъл. Това означава септември-октомври да се започне. Благодаря. Изтича ни времето, надявам се преводачите да останат, така, щото трите последни въпроса да могат да бъдат зададени на министрите и след това министрите да могат накратко да обобщят. Давам думата на госпожа Мела. Заповядайте. C'est étonnamment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 има с две е, точки по-голяма безработица, отколкото останалите държави членки на Европейския съюз. И въпроса, който искам да поставя, дали бихте ни последвали при е, третирането на причините и на последствията да се помогне на държавите да постигнат своята национална суверенитет и е, монетарен суверенитет, също така и в социалната политика и заетостта е, става дума за е, освобождаване от пакта на стабилност, национален растеж и всъщност е, аз искам да попитам дали не може да се създаде едно ново европейско отношение с свободни европейски страни и то на двустранна основа, а не на мултилатерална основа с един е, истински национален пазар на труда е, който да ни даде възможност да се изправим срещу глобализацията. Сега следващият оратор. Благодаря. Искам съвсем накратко да посоча следното. Искам да благодаря на двамата министри, че са тук сред нас и да им благодаря за нашите предложения. Благодаря им и за това, което реферираха в нашата комисия. Ние трябва да видим как да продължим диалога с економическата комисия и комисията по заетост в парламента. Необходим е диалог между комисиите в парламента и министрите в съвета, за да могат тези отлични предложения да се изпълнят действителност. Сега, що се отнася до парламента, нещата върват бавно. Ще трябва доста да се поработи в комисията и в съвета. Господин Фантулис, аз също искам да благодаря на министрите, които са в нашата комисия и ни информираха за тези важни въпроси. Искам да свържа изказването си с това на министъра от Гърция. Казвам това като грък. Това, което вие изложихте тук са желания само и не можете да твърдите, че правителството е решило всички проблеми. Казахте, че е намалена безработицата. Как с гъвкави условия на труд? Вие смятате, че по този начин може да се намали безработицата. Някои показатели може би са по-добри, обаче Бедността нараства непрекъснато. Може би вие не сте видяла, че гъвкавите условия на труд са свързани с определени права и правила в Гърция. Има хора, които 4 часа работят по договор, обаче на практика те работят 8 часа на ден, а не 4, както е предвидено в договора. Също така и социалните вноски намаляват. Как може да се стимулира растежа и да се създават работни места, когато предприятията трябва да плащат високи данъци и когато бъдат съкръщавани работни места. Едно предприятие с 100 000 евро приходи трябва да плаща толкова много данъци, че не може да се задържи на повърхността. Хората просто биват изтласквани в сенчестата економика. Първо трябва да се създаде здрава економическа среда от правителството, за да се създадат работни места. Но ако вашите политически приоритети са свързани с подкрепа на кредиторите, това, което казахте и направихте като предложения са просто неща, които остават на хартия. Вие не можете да се справите по този начин с положението губите и ценно време и всичко това за сметка на нашата страна. Да, много въпроси. Едва ли ще може да отговорите на всички, но има конкретни предложения. Както чухте, има е, много голям интерес е, и съпричастност към Гърция в нашата комисия. За да отговоря на господин Памадимулис, Пападимулис, разбира се, всеки път, когато сме канили, приканвали дискуции по е, въпросите, свързани с Гърция, е, се опитваме да променим нещата. Давам ви думата за отговори и предложения. Искам да благодаря на всички колеги за коментарите и въпросите. Благодаря за подкрепата. Е, чувствам се щастлива, като виждам, че това не е проблем само на Гърция, а е европейски проблем. И не става дума за национално пространство, възможност за общо колективно вземане на решение и решаване на проблеми за въпросите пред нас. В началото имаше въпрос за това, как сме намалили безработицата, особено в една среда, където 2015-2016 година имаше много слаб растеж. Трябва да кажа, че на първо място започнахме с усилията за реформа на системата за активни политики на пазара на труда с голяма подкрепа. Не само финансова подкрепа, но и реално сътрудничество с Генерална дирекция за етост. Благодарни сме, щастливи сме, че можахме да обсъдим сериозните проблеми, които установихме когато бе избрано правителството. Много промени настъпиха, но нещата не са приключили все още, но вървим в тази посока. Рационализирахме разходването на Европейския социален фонд изключително много. Нито едно евро, което се разходва, не може да бъде опрекнато, че не води до резултати. Точно обратното. Системите за засилване на заетостта установихме хилядите работни места, по които има търсене, но установихме какви са уменията. Тези които най-вероятно ще намерят работа, ги обучихме и те си намериха работа. Смесицата от политики. Ограничено разходване имаме на публичните средства. Там трябва да постигаме цели иска ни се да не беше така, да не бяхме задължени това да се случи, но независимо от това, смесицата от политики, които изпълняваме, тази смесица от политики, всъщност даде възможност за стабилизиране на економиката. И сега вече сме на път растеж. Има много положителни резултати. Начинът по който повишихме заетостта е посредством това работни места на цял ден, цял работен ден, да бъдат превърнати в работни места на половин и друг вид гъвкава заетост. В това участваха всички. Между 2013 и 2014 година имаше увеличаване на ротационните работни места и частичното работно време в съотношение с пълните на 13 на 14 с 10,5%. Обърнахме ли това напълно? Не. Спряли обаче този процес? Да. През 2015 година това увеличение бе 2,6%. Днес то е 0,16. По-малко от половин процент, както виждате. Това не се случи от само себе си. Така че в Гърция заедостта не се е увеличила, защото имаме повече гъвкавост и въведахме последните две години и половина политики, които спомогнаха за създаването на работа на половин работен ден или частично заетост. Защо нямаме толкова много работни места с частична заетост, колкото имахме 13-14 година? Защото растежът показва на фирмите, че хората, които наемат, ще бъдат нужни и днес, и утре, и други ден. Ето по този начин те ще преминат от такива частични договори към пълна заетост при договаряне. След това благодаря ви за всички препоръки, свързани за последващите стъпки. Ще се срещнем с координаторите и на други парламентарни комисии, с координаторите на политическите групи тук сме, за да ви подкрепим. Говоря в лично качество, но не само мисля. Това е европейски проблем и искаме да продължим да участваме, да работим по темата, така както смятате вие, че можем да участваме в тези процеси. Как сме намалили безработицата, имаше въпрос от колегата от Германия и механизма за диагностика. Отново посредством сътрудничество между правителствата, Министерството на заетостта, частния сектор, социалните партньори, защото от самото начало разбрахме, че ще бъде в сътрудничество с частния сектор създаването на тези работни места. Този механизъм за диагностициране на нуждите се разработва и всъщност вече води до резултати. Има реформи, но не такива реформи, които да правят пазара по-гъвкав. Това са реформи, които могат да подобрят разпределението на средствата и заедно с частния сектор можем да създадем максималния брой работни места в частния сектор. В същото време започна нашия план обществени строителни дейности. Колегата от Люксембург говори за това. Какво имаме предвид под създаване на работни места? Имаме предвид свързването на местните потребности на които не е намерен отговор, например поправки или ремонти в училища, откриване на библиотеки, които са били затворени години наред, даване възможност на достъп на хора с увреждания, да посещават паркове, както и а, администрации. Как го правим? Общност по общност. Създадахме е, платформа в която конкретните ремонти се докладват от общините, броя на лицата, които ще бъдат наети и работата, която ще свършват, е, са обект на мониторинг, прави се оценка, създават се временни работни места за хора, които не могат да намерят работа и следователно това създаване на временни работни места води до добри резултати дългосрочен план и за дългосрочно безработните, и за местната общност и така нататък. Затова хората на ниво община много се радват на такива инициативи. Що се отнася до истинската безработица, за която говори колегата от Италия, съм съгласна. Госпожа Кунева също спомена нещо сходно. Да, това е проблем. В Гърция, ако включим онези, които са заети частично, но искат да работят е, пълен работен ден, така наречените ротационни работещи и онези, които не намират работа, ще стигнем 31%, а не 21,7%. И в Европа няма да сме 9,7%, ще бъдем 18,5%. Това е така, но това посочва и нуждата да се върви в посоката която обсъждаме днес. Има скрита безработица. Освен в дните, когато официално 27,5% бе безработицата в Гърция, то скритата безработица щеше да доведе всъщност до много по-висок процент. Що се отнася до тези 8 милиарда? Те няма да отидат за социални програми, но нека ви кажа, че при тежките обстоятелства пред които е изправена Гърция, нашето правителство реши да има по-голямо социално, да има по-високи социални разходи. Направихме го и в здравеопазването, и в образованието, с ограничените средства, с които разполагаме. Не сме там, където искаме да бъдем, но работим по подобряване, чисто бюджетно, разпределението на социалните действия, за да можем да започнем да лекуваме. Още не сме го направили. Вие с право говорихте за това кръвополитие на социалната тъкан. Що се отнася до много положителните изказвания, които направихте, отново бих искала да ви благодаря. Екофин. Относно Екофин и участието и сътрудничеството с онези, които държат ключовете и портфела. С тях трябва да намерим начини да окажем влияние за тези предложения. Благодаря за всичко, което предложихте, както на госпожа Родригес, така и на останалите колеги. Ние очакваме с нетърпение следващата ни среща, за да имаме по-конкретни предложения и стратегия. Благодаря ви много. Благодаря, госпожа Антонополос, за дадените отговори. Благодаря и на преводачите за това, че останахте много по-дълго, тъй като този дебат беше много важен за нас. Без превод ще дам думата на господин Шмидт, за да приключим дискусията по този въпрос. Ще бъда много кратък, тъй като всичко беше казано. Важно е да има политически последващи действия след всичко това. Ние разчитаме на вашата подкрепа в Европейския парламент в трудните дискусии, които предстоят в различните комисии. Това е а и дискусия, която трябва да се води не само във вашата парламентарна комисия, но и в останалите парламентарни комисии, които са ангажирани с тази тематика. Ще се води разговори в съвета с министрите, тъй като трябва да се гарантира активната дейност на Европа за преодоляване на безработицата, особено сред младите хора и сред онези, които са дългосрочно безработни. Благодаря ви. Ще продължим в 3 часа с гласуването. Моля ви да дойдете.